Good morning, everyone. Добро утро на всички. Да приемем дневния ред. Ако нямате възражения, приемаме го без корекции. Предстои ни изслушване с Агрип, новите техники за на растениевътство от, е, на 17 май е, сутринта. Става дума за растениевътство, техника, за, което, е, която се основава на, на последните постижения в биотехнологиите и молекулярната биология. Е, това е дълго очаквано решение на, е, съда което се очаква през 2018, за това дали един вид рапица, което е устойчиво на хербициди, получено чрез тези, тези техники, трябва да следва процедурата за одобрение за ГМО. Целта е на това изслушване да се разбере по-добре какви са проблемите около тези техники и по-специално техния потенциал за какви са правните последствия. Е, сега, след това семинара за устойчивост на здравните системи, е организиран от е, работната група по здравеопазване с председатели Соледат Кабезония и Петърле. Ще се проведе на 15 май от 10 до 12. Енви членове са покани. Отменя се заседанието на Едви на 7 след обед. След това превода на 20 езика ще има превод, освен изброените няколко. Ще се предава по интернет. Електронно са раздадени документите. Ако няма възражения, се смята за за прияти, одобрени. Ако нямате възражение, протоколът за за, протоколите за заседанията 24-25 януари и 12 март също са е, прияти. По време на втората тристана сеща по регламента за е, торовете е, доклада на Братини всъщност два, градини два важни въпроса бяха разгледани в този случай за е, граничните нива на кадми. Е, въпросът е, е според, е, попада в изключителните компетенции на ЕНВИ е, и е, дискусите бяха ограничени до представяне на съответните позиции. Колкото до страничните продукти, е, компромисното предложение на председателството бе обсъдено и се стигна до съгласие такива дискусии да се проведат на техническо равнище. Редица технически изменения бяха направени към по членовете, е, по които има временно първоначално съгласие. Следващата тисан среща по торовете е за се планира с 20 май. Колкото е, третия неформален е, триалог е, по регламента за ветерданите медицински е, продукти е, на 19 април се проведе. Докладчик е Франсак Гростет. Е, според е, Институциите проведаха е, пространни дискусии по един временен споразумение, пакетно споразумение, е, разгледаха вариантите за компромисни текстове, въпреки конструктивния диалог и значителни усилия от страна на със законодателите е, и комисията да доближат позициите си. Е, преговорите блокираха е, по два въпросни, важни въпроса. Включването на екологичния риск, оценка на екологичния риск за продукти, авторизирани преди 20 юли 2000 година и възможността ЕМА да даде уверение, че производителите от тези страни са, спазват съответно е, съюзно право. Парламент и съвета се съгласиха да е, делегират останалите проблеми за по-нататъчно разглеждане на техническо равнище с цел да се преразгледат на петата среща тристрана на 17 май. Първата точка, която ще разгледаме тази сутрин е възражение по смисъла на член, на, член 106 за генетично модифицираната е, тозахно свекло H7.1. Е, Както обичайно ще е, дадем първо думата на съдокладчиците и след това на други е, депутати, които проявяват интерес, пък и на комисията. Първият, който ще вземе отношение е господин Стас. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Roepen heen een uh, bezwaar ingediend tegen de hernieuwing van uh, de toelating van het uh, op de markt plaatsen van voedsel en veevoer van een, uh, dit keer van een GGO suikerbiet, de H71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 So would you please technically check? It's fine now? No, it's fine. Yes. Uh, okay. says, Geen probleem. sorry, can you start again? Ik zal opnieuw Thank beginnen. You. Geen probleem, mevrouw de voorzitter. Het kan gebeuren. Um, de, het bezwaar dat wij vandaag met een... Продължавам, госпожо председател. Възражението, което внасяме с някои колеги, е, от различни политически групи касае подновяването на разрешителното запускане на пазара на захарно свекло, генетично изменено. Х7-1, както казахте, става дума за продукти като захар от сироп, които се произвежда от е, този, от е, това цвекло. Има и суха пулпа и меласа, които намираме в храните за животни. Това е едно, е, поредното, е, поредното възражение срещу пускането на пазара на този продукт и срещу разрешението за отглеждане на генетично изменени култури. Нашите аргументи са записани в резолюцията, която ние внасяме и по което ще се произнесем утре след 15.30. Всички знаем, че за пускането на пазара на един генетично изменен продукт, трябва да се провери наистина, че той няма, няма да има отражение върху здравето на животните и хората, нито пък отражение върху околната среда. Ако има положително становище, както беше през 2006 година, когато първото разрешение беше дадено, през 2017 при искането на продължение. Но чухме някои критики от страна на държавите членки в рамките на процеса на консултации, който беше въведен от ЕФСА. Така беше случай през 2006, също и през 2017 година беше казано, че не са извършвани тестове от части от корена, проучването на ефектите продължи три седмици с а, овце, но не беше представително. Някои държави членки казват, че няма достатъчно научни елементи, за да се каже, че излагането на човешкото здраве на този, тези протеини няма да има ефект. По отношение на алергиите не бяха направени експериментални проби. Казва се, че с проучването с изолирания протеин не е достатъчно надежно. Не може да се докаже достатъчно надежно, че няма да има никакво отражение. И няма информация за фосфор и за магнезия. Следователно, това захарно свекло е устойчиво на гликозат и изложено е на по-високи дози глифозати, което означава, че ще има повече глифозат по време на реколтата и това ще се отрази върху агрономическите характеристики на растението. В съображение и казваме, че наличието на глифозати в корните води до поява на, из... на остатъчни вещества и трябва да се проучи този въпрос, за да се види как това наличие на следи, остатъци всъщност, как това ще се отрази върху метаболитите, защото това не е описано в анализа, който е извършен панел от... В ЕФСА беше казано, че това не е проучено. В момента се водят разходи, разговори относно глифозатите. Значи че процедурата вече е приключила, но се съсредоточихме отново върху, най-вече върху канцерогенния характер на а, това и на тези вещества и отражението на глифозата върху бозайниците, върху водните животни, върху биологичното разнообразие и екосистемите. Става дума за много, много фактори, които трябва да бъдат разгледани по силата на член 4 от директивата за пестицидите и трябва едно подновяване на разрешение за отглеждане на Х7 цвеклото ще доведе до увеличаване на културите в третите страни. А пък ние имаме известна отговорност. Изходихме от Конвенцията на Обединените нации за биологичното разнообразие. Не трябва това да води до вредни отрицателни отражения върху околната среда в третите, среди, е, в третите страни и трябва да се избегне пускането на пазара на този вид продукти, които след това ще бъдат отглеждани, използвани в трети страни, което може да доведе до силно нарушаване на околната среда, да повлия отрицателно върху здравето на животните и на хората. В е, резолюцията ние настояваме комисията по-скоро заявяваме, че комисията е прехвърлила своите правомощия, че това предложение не отговаря на европейското законодателство и искаме от комисията да оттегли своето предложение. Искаме от комисията също да прекрати тези предложения, т.е. да не внася повече такъв вид а, искания, докато законодателството по въпроса не е адаптирано. Спомням си, че комисията чрез Юнкер каза преди едно известно време, че процеса на издаване на разрешения за из, генетично изменените организми са, беше едно предложение, което парламент естествено отхвърли. И аз и другите колеги казахме, че няма демократизиране на процеса вземане на решението и че комисията допуска нарушение по отношение с поразуменията за пускане на пазара. Така че ние искаме от комисията да отегли своето предложение и да направи някакво сериозно предложение, за да може наистина да се вземе едно демократично решение с а, постоянния комитет за хранителните продукти. Знаем, че няма мнозинство, квалифицирано мнозинство по този въпрос, нито плюс, нито против, но независимо от това, ние внесохме редица възражения, които са подкрепени от Комисията по околната среда и от Европейския парламент. Така че мнозинството две трети, това е политически сигнал и аз искам от комисията да държи сметка за това, не само да, да се опира на формални аргументи. Искаме и статистически резултати. Двете комисии комисията против. Внесохме известен брой предложения за продължаване, които ние отхвърлихме. Повечето от тях благодаря. Е, мадам Каденбах. Благодаря от името на господин Балас, госпожа е, Каденбах. Благодаря най-съгласно. Извинявам се от името на колегата Балас, е, няма възможност да присъства днес. Е, ще представя позицията на социалисти демократи от негово име. Ние подкрепяме всичко, което е, каза колегата Барт Стайс. Ние също гледаме на това като едно несъобразяване и така презрение, презрително отношение към този парламент, след като е ясно какви възражения имаме и че е необходимо да има нова законодателство в тази е, област, е, да се, въпреки това да се е, продължава разрешителното е, е неприемливо. С, а, ние отхвърлихме с голямо мнозинство тези разрешителни и в а, пленарна зала също така а, и би трябвало наистина да се, да се съобразят а, с това от комисията, да се а, а, спазят демократичните принципи и правила, което не е случая в... не е, не е, случая по този въпрос. Сега, благодаря на докладчиците, първият, който ще вземете думата, господин Филар. Благодаря, госпожо председател. За щастие, това възражение е, 455 или колкото е там, може да се окаже пак, че е, забуга на време, защото нищо няма да, процеди, е, да промени. Знаем го, но въпреки това трябва да е, извървим цял, целия път. Е, този път възражението се отнася до е, захарното светло, което според ЕФСА всъщност това е научния орган, който оценява тези неща, даде зелена светлина първия път 2006 и след това ноември 2007 и, както всички знаем, е, панела по ГМО на ЕФСА заключи, че, че е, продукта е безопасен за нас е, за, и за околната среда. Комисията не е а, мандата си, не е и всъщност е, едно възражение за мотивация на това искане е, не мога да посоча. Напротив, е, комисията е следва буквата на законодателството, което ние сме приели в парламента. И това е, законодателство е одобрено и в съвета в момента, когато имахме най-много е, зелени, е, така да се каже, министри на околната среда. И е, те до тук са спазили буквата на закона. Е, разбира се, е, излиза така, че няма значение какво казва ЕФСА или съвета защото в крайна сметка в тази комисия има множество, които не искат да се пускат на пазара ГМО продукти. Е, следователно, един дълъг списък от е, некоректни претенции по тези продукти. Например, твърдение, например, че устойчив на глифозат продукти означава, че трябва да се използва повече глифозат. Определено е, бих казал, че не е така. Това са продукти, които са устойчиви на глифозат и че ще се съдържа глифозат в продуктите, може би е така, но имаме прагове. Имаме дебат по глифозата, но нека не превръщаме това в, глифозат за, е, в е, дебат за глифозат. Другия е, довод, който най-трудно приемлив намирам в този контекст е, и може би, знам, че малко така провокирам с това, което ще кажа, обичам, бих би го нарекал империалистически аргумент. Е, казва се, че е безотговорно от наша страна да купуваме такива продукти от трети страни, защото защото имаме отговорност е, за е, вноса от трети страни. Е, да, имаме отговорност, но нямаме право да законодателстваме, да, да налагаме начина по който се произвеждат. И ако те не искат да го произвеждат, няма да го произвеждат. Но ние го допускаме, допускаме глифосат тук, а казваме, че няма да внасяме продукти, е, които държали возат. Е, за мен това е малко странно е, и малко империалистически ми звучи като. Сега би трябвало, според мен, да приемем това, че ЕФСА си върши работата, това, което е, се очаква от нея, комисията също и следователно трябва да приемем предложението. Съвета обаче, не, не бих казал, че съвета си върши работата. Е, е, и препратката към е, е, становището на съвета в това възражение, препратката към съвета е различно от това към другите инстанции. Обикновено броя на гласувалите се изписва. В този случай ме, ме интересува защо не, не, това не е направено в този случай. Е, това е така, може би защото 0,41% е, е, от квалифицираното мнозинство, т.е. 11 държави членки са гласували за 59% от държавите членки, т.е. това, което бих казал, е, което е по-важно е, днес, е, да имаме така решения, които почиват на, политичес, на, на научни аргументи. Знаем, че има хора, които не приемат генномодифицираните, но говорим за научни факти и имам предвид факти, които са предоставени от научни институции, на които разчитаме това не означава да помоля а, с мои познати учени да, да, да дадат мнение. А, така че отговорното отношение на парламента е да отхвърли това възражение за пореден път. Благодаря, госпожа Милия. Благодаря, госпожо председател. Преждеговорищия. е, е, е, ме предизвика да се намеса в тази дискусия, макар че госпожа Каленбах е, е, вече представиха позицията на зелените. Но две неща в доклада би трябвало да се разгледат по-отблизо. А когато става дума за устойчивост на глифозатите, ние е, говорим за това какво е, прави ЕФСА възоснова на научните е, експертиза, но глифоза е, е, е допуснат. Какво се получава? Нивата се обработва с глифозат, който отива след това в подпочвените води. Сега дискусията за глифозат винаги стига до този аргумент, че именно е, предварително трябва да се подготвя, е, да се обработва почвата е, с този препарат, а не след това да се прилага той. Ако всички знаем, независимо от резултатите на ЕФСА, че има сериозни последствия за биоразнообразието, употребата на този препарат. Е, Затова има и е, научни данни, факти. Е, при общата реформа, аграрна реформа, при диску, дискусиите в Енви винаги поставяме този въпрос как въобще да какво да е отношението и към пестетините като цяло. Още една дума по отношение на държавите членки те отново е, така се е, не вземат едно твърдо решение по въпроса, отново отлагат и шикалкавят, е, но би трябвало да си покажат всички картите, да излезат с определено становище и мисля, че нашите критични отношения в случая ще продължи да повтаряме. Благодаря. Други депутати, които желаят да вземат думата? Господин Пиека. Дякую bardzo, пани Przewodnicząca. Я bardzo кратко. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. От самото начало, откакто станах член на тази комисия, мисля си, че се сблъскваме с две дилеми. Първо, генетично модифицираните организми и тяхното присъствие в хранителните продукти. Това е нещо, което винаги е било проблем. И мисля, че не сме разделени по този въпрос. Повечето от нас са срещу ГМО, може би с малко изключение. И друг постоянен проблем е глифосадът. Глифосадът. Ситуацията е, че имаме една голяма корпорация, която се занимава с биотехнологии и тя произвежда този много мощен пестицид, който работи добре при много растения и също така тук стои въпрос с генетично модифицираните зърна на соя и други култури, например, като тази конкретна култура, това е конкретно свекло. Така че ние знаем, че глифозатът е проблем, защото той е канцерогенен, освен всичко друго и неговото натрупване в почвата също така е проблем. Нямаме все още достатъчно научни данни, че глифозатът, глифозатът се натрупва в корените на растенията, например. Но каквото и да решим в това отношение, ние знаем, че става дума за неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието. За щастие, сега имаме специална комисия, която ще се занимава с издаване на разрешителни за определени пестициди. Европейската комисия създаде подобен комитет, но първото установище, което ще се получи от тя, ще бъде след 8 месеца. За момента групата ЕКР в Европейския парламент реши да гласува за това предложение, т.е. да съгласи с това възражение. Има твърде много въз... въпросителни, свързани с околната среда. И има много проблеми, свързани с общественото здраве и те са особено важни. Следващи оратор. Voorzitter, ik was niet van plan wat te zeggen, maar ik denk, ik wil toch iets zeggen. Не, беше, не да взема да утрам. все пак е, от години говорим по тази тема. ЕФСА даде съгласието си, комисията даде съгласието си. Има едно нещо, което е ясно. Трябва да може да се произвеждат хранителни продукти. Иначе чудесно да говорим за всичко това, но хората имат нужда от храни. И земеделските стопани, предприемачите, те търсят възможно най-добрите практики, за да постигнат това. И имаме нужда от храни. И говоря от гледна точка на ЕФСА, това е научната институция, аз съм зад това становище. Това е нещо друго, за което говорихме. Предприемачите мислят и за друг начин за защита на растенията, но нямат разрешение, дори да става дума за зелени практики. Трябва да сме сигурни, че ще се произвеждат храни аз се присъединявам към това, което каза господин Филнер. Трябва да помислим какво ще правим, защото все пак трябва да отговаряме на търсенето. Благодаря. Сега от името на Европейската <clears throat> комисия. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите евродепутати за направените изказвания. Разбира се, както винаги, много внимателно и с уважение слушахме всички ваши изказвания. Въпреки, че в момента все още сме на етапа на процедурата и контрола, може би трябва да започна с съдържанието. Става дума за подновяване на разрешителното за продукта, а именно генетично модифицирано захарно цвекло, в което няма никакви жизнеспособни генетично модифицирани организми. И това е посочен етикета при вноса, за това селскостопанските производители и потребители имат възможността да решат дали да купуват продукти с етикет генетично модифицирани или да не ги купуват. И определено след като има внос на този продукт, очевидно, че има търсене за него. Определено има начин за определен економически сектор да реши, че няма нужда от този продукт, но ние виждаме, че економическите оператори продължават да използват тези продукти, защото очевидно те смятат, че тези продукти са подходящи. Органите за обществено управление трябва да гарантират безопасността на такива внасени продукти. Затова имаме и тази нормативна уредба и съответната система. Що се отнася по проблема с глифозата, както и преди сме казвали, максимални достатъчни нива са зададени за всички продукти. Независимо от това дали продуктите са произведени в Европейския съюз или са внос. И тези максимални остатъчни нива съществуват, включително за генетично модифицираните организми. Така че такива продукти, когато се внасят, те трябва да бъдат етикетирани и те трябва да отговарят на максималните остатъчни нива. Нещо, което се съдържа в законодателството за пестицидите. Така че това е съдържанието. Ние не виждаме защо трябва да стои проблема е с безопасността на храните и фуражите, защото ние гарантираме това, че те са безопасни. Потребителят, който решава да купи този продукт, може да вземе съответното решение въз основа на етикета. Също въжи и за селскостопанските производители. Сега за процедурните етапи мога само да повторя отново, че спазихме всичките процедурни етапи. ЕФСА извърши всеобхватен анализ на риска и не бяха основени никакви пропуски. Освен това имаше обществена консултация. Разбира се, ЕФСА отговори на всички въпроси, поставени по време на обществената консултация и цялата тази информация е обществено достояние. Разбира се, водеше се консултация както с държавите членки, така и с широката общественост. На някои от вас вече казахме, че внесохме това предложение на съответния комитет. Все още няма становище, но вече се доближаваме до етап, когато ще има квалифицирано мнозинство и комисията, разбира се, е длъжна да спазва решенията по процедурата на комитологията и също така въпроса може да бъде отнесен до комитета по обжалване. Между другото, заседанието на този комитет е насрочено за днес. Сега по биоразнообразието. Трябва да приема това, че третите държави са суверенни държави. Някои от тях са страни по Конвенцията по биоразнообразието. И одобрението или отхвърлянето на предложението за ГМО не трябва да бъде начин да казваме на трети държави, че те не, спа, не опазват околната среда. Те имат отговорност да спазват своите задължения, проистичащи от конвенцията и други споразумения. И тук не става дума за разрешително на един продукт и всичките процедурни етапи, и не става дума за това, че имаме право да казваме на трети държави какво трябва да правим. Някои от вас говориха за демократичния дефицит. Да, наистина, възоснова на факта, че редица държави членки са гласували против или са се въздържали въпреки че селскостопанските производители в тези държави закупуват въпросните продукти. Точно тук виждаме демократичния дефицит, защото виждаме, че държави членки, които се въздържат при гласуването или гласуват против, че има проблем на национално ниво. Затова предложихме на държавите членки да се въздържат от вноса на тези продукти и да обмислят какво се случва на национално ниво. Затова ние смятаме, че предложението на комисията отговаря на този проблем, който според много хора съществува, именно проблем с демократичния дефицит. Съветът все още обсъжда този въпрос, но за съжаление предложението беше отхвърлено от парламента. Що се отнася до призива да не се одобряват никакви ГМО преди да се внесат изменения в решенията на съответния комитет. Много е трудно да отговорим на този призив, защото това ще означава, че в момента в който комисията внесе предложение за промени в действащото законодателство, действащото законодателство просто няма да съществува и това ще даде правомощия на комисията, която разбира се е в на парламента и съвета. Така че от парламент и от съвета зависи окончателните решения, но до тогава ще продължим да изпълняваме действащото законодателство. Така че заключението е следното. Не можем да съгласим с оттеглянето на това проекто решение възоснова на становището на ЕФСА и процедурните правила. Отново искам да повторя, че ние не сме надвишили нашите правомощия в законодателството за изпълнение и разбира се, винаги се радваме да дойдем тук, да обмислим вашите мнения, но ние спазваме законодателството, спазваме процедурните етапи и съдържанието, което се очаква от нас в съответствие с законодателството. Надявам се, че с това обяснения сме отговорили на вашите опасения, поне така се надявам. Много ви благодаря. Благодаря ви за вашето обяснение. Ще гласуваме днес по този въпрос, а днес след обед. Следващата тема е възражение в съответствие с, с точка от правилник 106 разрешителни за максимални остатъчни нива за поредица химически вещества, които са написани тук, които се съдържат в определени продукти. Ние сега разглеждаме проекторезолюцията. Госпожа Силви Годен е автор на проекторезолюцията. Тя е тук. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, най-напред искам да благодаря на службите на парламента без разглеждане на това възражение. Европейската комисия предлага да се повишат максималните стоености на 17 активни вещества в земеделието и това е моето възражение. Комисията предлага така остатъка от някои вещества да се увеличи с 200 в листата на в, Гинада и в лозовите листа. Аз въведох възражение срещу разрешаването на, на сулфова клор, което е нов, нов никотиноид, който по същия начин действа като никотиноидите от първо поколение, т.е. напада централната нервна система на пчелите. Но на времето не ме изслуша никой. Възражението ми беше отхвърлено с 32 гласа против, 18 за и 6 въздържали се. По чисто политически причини ставаше дума да се запази а, един санитарен кордон около а, партията, която съм аз и в интерес на здравето на пчелите, без да се зачита проблема с здравето на пчелите, този, а, този продукт беше разрешен в Европейския съюз. На 27 ноември във Франция административният съд на Ница се произнесе по искане на една организация спирането на два пестицида Трансформ и Клозър, чието активно вещество е сулфозаклор, по-специално защото съдът счита, че съществува опасност за, обще... за общественото здраве и за пчелите. Че, преди 4 дни в френското национална асамблея се поиска да бъде разширено приложното поле на никотиноидите за и да обхванат някои химически вещества, които ако не са класирани като такива, имат сходно действие, както е случай с сулфоглазвлор има все по-силно противодействие от страна на обществото за връзка с този опасен продукт за пчелите. Ние не трябва да вървим срещу общите искани и по принципа на, на предпазливостта не трябва да приемаме завишаването на тези стоености на това вещество, докато и парламент си дава сметка за това, че е, пчелите намаляха като е, количество и се бори за запазването на тези насекоми. Трябва да намерим альтернативи методи за, на тези пестициди, методи, които да са по-приемливи, а не а, е, тези пчели, да, техния брой да се намали в Европа и навсякъде, че пчелите са необходими за нашата екосистема и ако те изчезнат, това ще бъде много сериозно много сериозна щета за човечеството. Затова аз ви моля, скъпи колеги, да под, в името на пчелите и нашето здраве да под, под, подкрепите това възражение. Thank you very much. Много ви благодаря. Нека да видим кои са другите оратори по този въпрос. Всъщност няма желащи. Господин Фелнер, вие имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Също в момент не съм господин Фелнер. Ще се постарая да бъда Джуди Гърлинг, защото а, е, тя не може да присъства. Ще видим как ще успея с, с това начинание. Госпожа Гърлинг и аз всъщност и цялата група НП предлага да не подкрепяме тази проекторезолюция. Ще изложа коментите на госпожа Гърлинг. Първо, квалифицираното мнозинство на последния комитет по храните и фуражите положително се отнес към предложението на комисията за максималните остатъчни нива. Освен това, тази проекторезолюция съдържа подвеждаща информация и неверни твърдения. Например, в 8 точка докладчика правилно посочва, че това вещество е част от семейството суфоксимани, но това не е подклас на неоникотиноидите. Това са абсолютно различни вещества – и те се отнес към различни химични класи. В буква С се говори за това, че ЕФСА не е категоризирала въпросното вещество като неоникотиноид, но след това докладчика казва, че неоникотиноидите са вредни за пчелите, въпреки факта, че докладчикът посочва, че ЕФСА не е категоризирала това вещество като неоникотиноид. Също така се говори за съдебното дело в Ница. Можем да проведем много дълго обсъждане на това дело, но то няма никакво отношение към нивото на Европейския съюз. Комисията е задала максимални остатъчни нива, които имат отношение само към здравето на хората. И за това те могат да се отнасят само до продукти, които пряко се употребяват от човека, например мед. И също така използването на тези максимални остатъчни вещества не се отнасят до състоянието на пчелите, тъй като медът се използва от хората. Има регламент от 2009 година. Той се занимава с пускането на пазара на препарати за растителна защита. И освен това, тези вещества са нов продукт и за това не е необходимо за сектора това казва докладчика. И да се твърди, че сектора на селстопанство няма нужда от иновации, е абсурдно. Освен това, в пета точка се говори за неоникотиноидите като еднородна група, които или колективно се забраняват, или колективно се разрешават. И се казва също, че трябва да има система тема, според която всеки един неоникотиноид да се оценява и да се категоризира по-отделно. Лично от себе си ще кажа следното. Всичко това следва един и същ модел и има два постоянни комитета, които се занимават с анализ на химически вещества. И това, което се казва в проекто текста е, че просто тяхната дейност нищо не струва. Да, ние трябва да решаваме сложни проблеми, но може би за целта трябва просто да закрием всички тези научни комитети, да закрием ЕФСА и просто да си гласуваме, защото като че ли научните становища за някои депутати нищо не значат. И това е много, много тъжно. Много ви благодаря, господин Фелнер. Следващия оратор. Thank you, madam. Да, благодаря, госпожо председател. Казва господин Фу. Първо, за одобрението на веществото, за което говорим. Разрешението влезе в сила през август 2015 година, т.е. преди 3 години, въпреки че е добре да се знае, че ЕФСА стигна до извода, че наличните данни не са били достатъчни, но изключи високата степен на риска за пчелите. Също така ЕФС предвижда сериозен анализ за всички аспекти, свързани с, с пчелите, така че одобрението на това вещество противоречи на принципа на предпазливия подход – Европейската комисия, Комитета по управление на риска и други комитети нямаха достатъчни данни, но одобриха това вещество. И ако не ви харесва, че това вещество е подобно на неоникотиноидите, но последиците до него са подобни. Установено е, че веществото представлява риска за дивите пчели и медоносните пчели. В момента в състигна, че остатъчните вещества от това вещество едва ли ще представят риск, представляват риска за здравето на потребителите, включително при натрупване в артишока и други култури. Ни смятаме да се гласува срещу резолюцията, но има въпрос към комисията. В съответствие с доклада на Френското министерство на земеделието, одобряването на това вещество беше предмет на определени ограничения и беше препоръчано допълнително изследване. Също така важно е да се разгледа риска за пчелите и натрупването на това вещество в полените и нектара на растенията може да представлява риска за пчелите. това следва да се потвърди. Европейската комисия и държавите членки на 8 август миналата година – поставиха този въпрос. Искам да попитам Европейската комисия дали може да ни информирате за допълнителна информация, която би потвърждавала риска. Благодаря ви. Сега е госпожа Ривази. Благодаря, госпожо. И така, това активно вещество, сулфосафлор, е активно вещество, независимо, че не е каталогирано като неоникотиноид. И както каза колегата, има същия начин на действие. Във Франция, както беше казано, на 20 април имаше едно изменение в законодателството, което казва, че трябва да това вещество се разглежда като неоникотиноид, защото има същия, същото въздействие, т.е. де-факто действа върху нервната система на насекомите. Целият проблем след това е да кажем, да, разбира се, но ще поставим някаква граница за остатъчното вещество. И тук извадих текста на съда, защото това отиде в съда, както ви казах, сте съда в Ница, където се казва, че няма гаранция за използването. Тоест, пускането на разрешението за пускане на пазара на този продукт, дадено на ДАО, не гарантира нито е, изключителното използване от професионалистите, нито е, подготовката на специалистите за използване на този продукт, е, нито пък е доказано, че е, разпространението на този продукт няма да се отрази върху вече крехкото здраве на е, пчелите. И съда казва, че по принципа на предпазливостта, както в Френската конституция, така и в Европейската законодателство се спира това разрешение и казвам, това активно вещество е спряно във Франция. Защото то не дава никаква гаранция за това, че няма да въздейства върху пчелите и ние сме всички тук, за да кажем, че трябва да се премахнат неоникотиновидите, за да предпазим пчелите. А това вещество има същото действие. И ще му го разрешим ли? Беше разрешено 2015 година, но вече се иска спирането на използването на това вещество. И друго нещо – това е един продукт, който е забранен в Съединените щати. Казва се, че Европа предпазва повече, а в Съединените щати са го забранили. А пак ние ще го разрешим ли? И ще приемем тези остатъчни стойности, тези прагове. Вече не разбирам тази комисия Анви. Мисля, че трябва да бъдем логични. Знаем, че това въздейства, действа върху насекомите. Знаем, че е, по отношение използването на това вещество, да направим така, че полинизаторите няма да могат да, е, да бъдат в съприкосновение с този продукт. Знаем, че това ще се отрази върху здравето и ние ще продължим да го използваме. Колеги, моля ви, нека да бъдем логични, нека да е, следваме идеята на колегата, който внесе това възражение. При всички положения зелените ще гласуват за. Благодаря ви. Има ли други колеги, които биха искали да се изкажат по тази тема? Не. Господин Берен от комисията имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на уважаемите депутати, които се изказаха по темата. Всъщност много от нещата, които исках да кажа, вече бях казани от господин Фелнер. Така че, може би, до някъде ще чуете нещо, което вече сте чули. Това предложение, към което се отнася проекто възражението, се отнася до максимални остатъчни вещества в храните. И то не се отнася до одобряване на вещества, използвани за растителна защита. Така че намерението на докладчика да поискат комисията да, одобри, да отегли това одобрение или да го промени не може да бъде постигнато чрез възражение към това конкретно предложение. Както каза господин Фелнер, не става дума за вещество, което да е никотиноид. Следователно, не следва това вещество да се включва в тази категория – Ефектите от въпросното вещество върху пчелите вече са били проучени и ще продължат да бъдат изследвани, както посочи господин Пуч. И веднага отговарям за него. Данните за потвърждение бяха внесени своевременно през август 2017 година. В момента те се анализират от докладчика, съдокладчика и държавите членки. В момента ЕФСА също така проучва този анализ, така че очаквам заключенията на ЕФСА съвсем скоро. Очевидно е, ако е необходимо да се промени одобрението, комисията няма да се поколебае да започне предсрочно процедурата по промяна на одобрението, както беше случай с неоникотиноидите, нещо, което обсъждахме преди две седмици вашата комисия. И принципът остава непроменен. Всяко вещество следва да се анализирано въз основа на наличните за него Да ние Не можем да обобщаваме, че всички вещества са едни и същи, дори и да принадлежат към един и същ клас вещества, защото, както вече бях обяснява, дори сред, сред неоникотиноидите има различия. А сега става дума за защита на човешкото здраве и ЕФСА потвърди, че предлаганите остатъчни нива не представляват опасност за човешкото здраве, няма научни основания да бъдат отхвърлени тези стойности. Беше споменато едно дело във Франция. Доколкото ние знаем, това дело продължава. Говори се само за временно приустановяване използването и самия процес продължава. Госпожа Ливази посочи, че това вещество е забранено в САЩ. Ние знаем, че не е така. Знаем, че Агенцията по храните и лекарствата на САЩ през октомври 2016 е одобрила използването на това вещество и отново това не е от особено значение за предложение, което задава максимални остатъчни нива за храните и фуражите в Европейския съюз. И последно, искам да спомена, че в проекто резолюцията се казва, че комисията не е получила становище от постоянния комитет, комитет по обжалване и т.н. Това също не е съвсем вярно, защото Особено по конкретното предложение, както посочи господин Фелнер, имаме практическо единодушие. Само една държава се въздържа, но не по причини свързани с конкретното вещество. И що се отнася до решението за одобряване, ние обикновено постигаме квалифицирано мнозинство в постоянния комитет и за сега парламентът не е отхвърлил нашите решения, така че опасявам се, че тези твърдения не са съвсем верни. И така, в заключение – Смятаме, че нашето предложение изцяло отговаря на правилата и целите на регламента за максималните остатъчни нива. Няма никаква връзка с процедурите по регламент от 2009 година. Разбира се, комисията обръща значително внимание на защитата на пчелите и ако има допълнителни данни, които да посочат, трябва да се отегли или да се промени разрешителното за веществото, комисията ще го направи. Благодаря ви. Приключваме с това разискванията по тази тема. Благодаря на всички участващи. Гласуването ще се проведе този след обед. Преминаваме към следващата точка. Обмен на мнение с комисията по стратегическия подход за замърсяването на водите от фармацевтични вещества. Както обикновено, започваме с Европейската комисия. Госпожа Фреди, която е директор Генерална дирекция околна среда. И след това, колеги, вие ще се изкажете. Заповядайте, госпожо Алфреди. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. За първ път се срещам с вас, тъй като бях назначена като директор по качеството на живота на 1 февруари и много се радвам, че започвам сътрудничеството с вас и освен всичко друго започвам с много интересен, много интересна тема. От години се обсъжда тази тематика и ние имаме правно задължение в тази сфера, което проистича от директивата за приоритетните вещества. Научната общност отдавна изследва вредното въздействие на фармацевтичните вещества върху околната среда. Както разбирате, много сериозно се отнасяме към това досие и в нашата генерална дирекция работим в тясно сътрудничество с колегите от генерална дирекция здраве и много други служби на комисията. Важното послание, което искам да отправя днес, всъщност те са няколко, те са следните. В момента провеждаме това обсъждане в един етап на един етап, който е много важен. Службите на Европейската комисия извършва се много дейност. През 2017 се проведоха обществени консултации. Имаше също така и целенасочни консултации с редица заинтересовани страни. Бяха възложени редица проучвания. И в момента формулираме вътрешните ни заключения. Все още се решава във вътрешен ред, какъв ще бъде форматът на този стратегически документ, кога той ще бъде прият. И така че днес ситуацията ми е малко деликатна. Не мога да ви предоставя много подробности, защото все още се водят обсъждания вътре в службите на комисията. Но има нещо, което е ясно. И това е, че по никакъв начин не искаме да предложим съобщение с послание, че искаме да сблъскаме околната среда и човешкото здраве. Ние се стремим да съчетаем целите преди всичко на гарантирането на високи нива на опазване на човешкото здраве, като същевременно насърчаваме фармацевтичния отрасъл да предлага продукти, които по-малко вредят на околната среда. Малко по-късно днес ще обсъждаме също така директивата за питейната вода. И в този контекст, подготвяйки това предложение, задаваме си редица въпроси. Дали не трябва да включим също така редица фармацевтични параметри в минималните задължителни изисквания за всички държави членки, за да се гарантира безопасността на питейната вода. Ще обсъждаме това по-късно. Видях, че ви включихте някои параметри. Например, веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, така че да може да се прецени въздействието им върху здравето и да има задължение за доставчици на питейна вода да измерват тези стойности. В сътрудничество с ЕЗО, която формулира специално предложение във връзка с тази директива, ние знаем, че редица фармацевтични вещества представляват сериозен проблем за питейната вода и нейното въздействие върху здравето. Също така, ние имаме доказателства за това, че фармацевтичните вещества влияят и върху околната среда като цяло. И знаем, че има определен процент фармацевтични вещества, които в момента се предлагат на пазара че те имат неблагоприятно въздействие. Още през 2017 година това беше установено, когато комисията излезе своята стратегия Едно здраве, една планета, в която се разглежда проблема с антимикробната резистентност. И беше посочен, че частично проблемът се дължи и на нездравословните параметри при производството на определени фармацевтични вещества в определени държави. Този стратегически подход ще позволи да се извършат ли международни дейности, за да има по-добро сътрудничество между Европейския съюз и други ключови партньори. И също така обсъждаме тези въпроси колегите от Европейската агенция по лекарствените средства, защото един от ключовите проблеми, който се изследва е до каква степен следва да засилим ролята на предварителните проверки и разрешително от гледна точка на въздействието на лекарствените средства – върху околната среда и това да се прави още преди да се издават разрешителни за тези вещества. За съжаление не мога да ви предоставя много подробности, но ще направя всичко възможно да отговоря в максимална степен на вашите въпроси. Комисар Вел е много ангажиран с постиган напредък по това досие. Нашето желание също така съвпада с желанието на комисар Кайтис. Ние сме в контакт и с него и разбира се ще ви информирам своевременно за всички промени и събития. Благодаря. Uh, Благодаря сега. Имате дума за този дебат. Няколко имена вече им записали се. Е, желаещи. Заповядайте първия оратор. Благодаря. В Нидерландия това е една много важна тема и като представител на парламента аз е, се занимавам с остатъчните вещества в питената вода. И това е една тема, която се разглежда от заинтересованото министерство. Министерството реагира веднага, когато има която получи съобщение от комисията. И какво мисли комисията за конкретни мерки, като насърчаването на държавите, които да насърчават държави членки, но които да веждат също и задължения. Подходът трябва да бъде международен по отношение лекарствените средства. Освен това трябва да се занимава с всички бръки на веригата. Знаем по някой път, че има а, резистентност на бактериите в а, повърхностните водите и това може да замъси също и подпочваните води. Въпросът е, е комисията да ни каже кои са веществата, които са, представляват проблем за питената вода. Все още не съм получил отговор на този въпрос. Това е много важен въпрос, защото в Нидерландия все повече и повече се обръща внимание на това. Ние трябва да запретнем ръкави, за да спазваме изискванията на рамковата директива за водата. Говори се за качеството на водите и това водата да бъде запазена. Това е много важен въпрос, така че трябва наистина да запретнем ръкави и да работим по този въпрос. Thank you very much. Mr. Eekhout. Thank you very much. Also, thank you to the, to the Commission. Um, and it's great. Благодаря, наистина. Чудесно е, че потвърждавате това, че е изключително важно досие. Наистина до сега комисията не работи особено, не положи особено сили да покаже колко важно за нея е това те са задължени да го правят, но те не споменаха е, сроковете. Стратегическия подход трябваше да е готов в 2015, а законодателното, законодателното предложение е, излезе 17 година. Е, според е, това беше записано в закона и задължение на комисията. 18-та година сме и все още работим по различни оценки и така нататък. Още 14-та година имаше една много подробна оценка направена за комисията. Така че първият въпрос, който ми идва на ум е защо това бавене? Аз е, се мъча да си отговоря на този въпрос. Ако е след като комисията каза колко важно за тях е това досие, е, три години са минали и не виждаме стратегия. Знам, че има, че е обещано за лятото, но тя често обещава неща и не изпълнява. Е, окей, okay, това е, е въпрос на миналото, може би е свързано с по-добро регламиране, е, регламентиране, не знам какво значи, може би по-малко защита за гражданите, но сега вече разглеждаме и е, екологичните аспекти на фармацевтичните препарати и това е, е важен момент, защото до сега е, комисията не надзърт в е, екологичния е, аспект и последствия от е, фармацевтични препарати. Подходът беше, те са полезни за хората, няма какво да мислим за околната среда. Доволен съм, че Генерална дирекция Енви сега работи с Генерална дирекция Санте за решение на въпроса, но искам да, да чуя по-конкретно на какъв етап е това предложение, защото толкова много е, предложения е, и обещания потъват в е, консултации, е, така че въпросът ми е къде е, се намира, на какъв етап се намира положението, което разглежда точно е, е въздействието на фармацевтичен препарат върху околната седа. И какви предложения замисля е, комисията, за да е, се постигне повече прозрачност в цялата верига. Това е от особено значение. В един е, публичен регистр, когато е, екотоксиологична информация се е, внесе там, така че да можем да видим е, е, какви са качествата на един друг препарат, е, бихме искали наистина отново е, да, да чуем е, къде, на какъв етап е изпълнението на това предложение, защото чухме, че е важно, но по-конкретно искаме да чуем сроковете и защо се бавят. Госпожа Годин. Благодаря, госпожо. От започването на този дебат за стратегическия подход за питената вода и за фармацевтичните продукти е нещо много важно. Но ние нямаме достатъчно а, информация, но това, което се открива е доста притесняващо и мерките, които се вземат против това замърсяване не са недостатъчни. През 2002 година проучването Ембрер, което, започва, което е извършено от Берлинския технически университет, открива повече от 80 фармацевтични а, а, вещества в водите на десетина държави членки. И знаем, че всъщност причисването не успява да отстрани напълно това замърсяване. Например, ние не знаем, не може да знаем как да се елиминират някои аксиолитични вещества, докато, примерно, за някои нестериоидни противовъзпалителни вещества пречистването работи добре. Но това е много обезпокоително. Ние не може да оценим още преките последствия от всичко това. Антимикробните вещества, които масово се използват в замедението, нарушават всъщност имунната система и този, е, тези ендоктринни смутители е, е, действат много вредно организма и ние сме непрекъснато излагани на тези фармацевтични вещества в водите. Искам да знае дали комисията си дава сметка за това, пред, пред което сме изправени и кои са разпоредби, които се прилагат, за да може дълбоко да се преработи европейската система за пречистване на отпадъчните води в е, съответствие на това замърсяване. Благодаря. Дали. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че е, сте тук да обсъдите въпроса с нас. Да повторя едно важно нещо. Този стратегически подход по такъв важен въпрос бе обещан е, от комисията да излезе до септември 15 година. Тоест комисията е пропуснала този срок е, и закъснява с 2,5 години. Искам е, конкретен отговор от комисията защо е това бавене. Защото да ни кажете днес, две години и половина е, по-късно, е, когато все още много, да ни кажете, че много неща се дискутират във вътрешен план, че не можете да дадете точни данни след две и половина година. Общо казано, това е така някакси акт на неуважение и към тази комисия, и към парламента като цяло. И това е, ни навежда разглеждане на въпроса защо се намираме в същото положение две и половина години по-късно. Знае се, че са открити остатъчни фармацевтични вещества в питейната вода, в, както в отпадните води, и Обединените нации има съгласие, че ние имаме е, глобален проблем е, на замърсяване на водите с фармацевтични е, вещества и продукти, така че трябва да се проследи цели жизнен цикъл от производството до тяхното обезвреждане. Трябва да се реагира бързо и незабавно, особено две години и половина след като беше обещан стратегически подход. И е, когато говорим за е, план за действие за антимикробната резистентност, е, ние знаем, че това поставя сериозен трансграничен проблем, е, здравен проблем. Е, неприемливо е е, комисията да бави, е, е, да бави топката. Очакваме тя да публикува скоро пътната карта, бързо, без бавене, за да можем да решаваме този проблем. Въпросът ви към комисията е кога ще е готов стратегическия подход и какво ви бави, защо не го изготвяте и какви са вътрешните проблеми, които все още пречат, които се обсъждат и какво да очакваме от, е, тако, от едно такова предложение и е, един е, подобен стратегически подход. Благодаря, господин Волкан. Госпожо председател, благодаря. За съжаление, ще се присъединя към казаното госпожа Дали. Всъщност, отдавна вече работим по въпроса. Е, ние е, в е, парламента сме провеждали много разговори по въпроса и когато се появиха първите така информации за това какво ще се съдържа в това тази стратегия. Е, ние е, е, така проявихме интерес с голямо така напрежение. Очакваме такова, такъв документ, нещо, което да ни развърже ръцете, с което да можем да, да работим, нещо, което засяга всички граждани в Европейския съюз. Uh Ясно е, че има части от пакета, които създават трудности и важно е, особено при, при използваните е, медикаменти, да трябва да следим е, как се отразява тяхната преработка по-нататък в, на водите, на, на е, качеството на водите. Е, има е, медикаменти, които се използват е, за цели, за които не са произведени, е, с, приложения, за които не са произведени, това трябва да се изясни и хубаво е, че това е част от един пакет. Важно е да намалим е, да намалим е, е, изхвърлянето на такива вещества в околната среда, вместо на по-късен етап да се опитваме да чистим. Принципа замърсителя плаща. Знаем, че водите на даден етап се пречистват което ускъпява процедурата и е, мисля, че е, трябва да избегнем това, да, е, тези разходи да бъдат прехвърли на е, е, денекоплатеца, на потребителите. Е, за това би трябвало принципа замърсителя плаща по този важен въпрос да се прилага стриктно както и съответно е, едно, е, един мониторинг върху е, много резистентните бактерии в водата. Трябва да се следи много зорко за тяхното съжаление. Господин Пиет. Благодаря, госпожо председател. Да, виждам, наясно съм с е, е, огромното забавене в е, работата на комисията по отношение на фармацевтичните препарати. Проблемът вече съществува от много време и знаем, че поради е, така, разрастването на фармацевтичната промишленост в последните 80 години, е, този проблем е, става все по-остър, все по-актуален. Е, сега говори много за антимикробната резистентност. Нещо е, това е проблем, с който не сме, който не сме имали преди, особено когато не използвахме толкова много антибиотици. Също се отнася и до веще, веществата, е, е, които нарушават метаболизма, е, ендокринните, дис, хормоналните дис, нарушители. Същото се отнася и за тях. Така че бих очаквала първо, бих очаквал Европейската комисия първо да се опита да открие източниците е, на тези вещества, как, е, по какъв път се оказват във водата, във водите е, тези фармацевтични препарати, вероятно вината е у производителя. Вероятно те се опитват да затворят веригата на производствената верига, но очевидно част от водите е, е, като елемент от производството е, се озовават в питейната вода, която ползваме и това трябва да се анализира подробно. Друго, медикаментите, които използваме в ежедневието си, от които се отърва, искаме, които изхвърляме понякога, също попадат в отпадни води или използването на антибиотици и хормонални препарати е, в храните на жив... за животните. Това също е сериозен проблем. Нещо, което казахте вие, госпожо председател, в началото. Тристранните разговори по ветеринарните медици... медикаменти. Там те са е, стигнали в задънена улица е, именно защото не знаем е, какво да правим с е, фармацевтичните отпадъци и как е, те, това се отразява върху нашето здраве и околната среда. Е, наясно съм с процедурните проблеми, но имаме път на карта. Ако нямаме такава, трябва да изработим в максимално бързо. За съжаление, обаче, мисля, че Европейската комисия не си е свършила работата. Въпросът е много важен, много сериозен. Очевидно е, че е, ние сме доволни от това, че комисията така се събужда е, за проблема, ако трябва да, е, ако мога да, да се израза така, е, но през последните пет, тя е проспала последните пет години. Е, Въпросът е, вие е, е, идентифицирали ли сте проблемите, които са, е, от които проистича, които предизвикват това замърсяване с фармацевтични препарати на водите? Какъв дял се пада на битовите отпадъци, какъв на в земеделието и после мисля, че е, очистването е, на водите няма да е, без, е, е, безплатно. Е, сигурно ще ни се кост, коства много, така че по-добре от сега да работим по въпроса. Господин Антан. Ce sujet est évidemment un sujet euh, sensible. Това е деликатен въпрос. Във Франция проучванията сочат, че 50% от отпадъците от фармацевтичната промишленост проистичат от болниците. Комисията има ли подобни данни за целия Европейски съюз? Първи въпрос. Втория. Ние в Европейския съюз не, напоследък мислим за е, е, материал от е, оперативните е, е, дейности. Е, има ли някакви данни за това комисията? Е, тя трябва ли да е, помисли за е, е, какво мисли за преработка на директивата за питейните води, не е необходимо да отидваме твърде далеч от директивата за питейната вода. Е, просто е, е, трябва да фиксираме параметрите и Положението е такова днес, че някои фармацевтични молекули попадат е, в е, глобалните водни е, басейни. Как комисията така, следва програмите на изследвания, научно-изследователските програми, е, които имат цел да спрат е, е, проникването на молекули от фармацевтични препарати във водите след съответното лечение. Благодаря. Има ли друг, който иска да се изкаже по същия въпрос? тема. Ако не, госпожа Манфреди, имате думата отново. Комисията да отговорите, доколкото е, можете, на за поставените въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както си представите, е, е, никак не бих искала да се гледа на моето първо така явяване в тази комисия като на акт на незачитане на вас това, което казах в началото, е, е, не означава, че ние сега самодоволно почиваме на лаврите си и нищо не, не, не правим. Е, вътрешен процес на вземане на решение е в ход. Ние сме си написали домашното от това, което зависи от нас сме направили. Ще ви кажа малко повече подробности за това какво правим. Стратегията ще почива върху 6 е, основни принципа, 6 принципа, които ще включват различни компоненти. Тъй като подхода е, е, иска да обхване всичко, което се случва в целия жизнен, целия жизнен цикъл на производство на фармацевтичен препарат, неговото е, пускане на пазара, разрешение, пускане на пазара, е, ползване и е, обезвреждане опитваме се да навлезем във всички, на всички етапи от веригата като направим така, е, за да можем да пускаме на пазарите по-безопасни фармацевтични е, препарати. Но това изисква промяна в мисленето и отношението, отношението на хората, които ги използват, е, отношение на лекарите, които ги предписват и разбира се, трябва всичко това да става в тясно взаимодействие с производителя. От някои от вас поискаха по-точна информация за точните източници на тези е, фармацевтични препарати. Непрекъснато е, проследяване е, се осъществява е, не отдавна бе актуализиран е, списъка е, за вещества, които трябва да бъдат проследявани, на вещества, които трябва да бъдат проследявани според съответна директива. Бяха въведени редица антибиотици, като например амоксилин и кипрофлоксацин. Това са е, други две е, съществуващи вещества, които са част от е, списъка под наблюдение. Това всичко вършим заедно с колегите от е, е агенциите по околната среда, е, по водите и съответните ресорни министерства. С това отговарям на ключовия ви въпрос. Защо, е, сега на ключовия въпрос, защо комисията закъсня, защо не, спа, не спази сроковете е, по директивата от 2015. Отговорът е, защото все още е, набираме доказателствен материал, събираме факти, е, трябва да са достатъчни, за да излезем с първоначална стратегия. Е, това е една цялостна стратегия, която предлага начални стъпки, включително по-нататъчни действия по научно-изследователски. Казах за шесте стълба. Първия ще разглежда конкретно как да, е, въпроса е как да засилим е, разбирането ни, от, така, да обърнем внимание повече на, на фармацевтичните препарати за хуманната и ветеринарна медицина и какъв е техно, какво е тяхното въздействие използването на фармацевтични препарати при лечение на животни. Основно всичко правим това с е, Генерална дирекция Санте и водим е, интензивни преговори по ветеринарно-медицинския е, фармацевтичен пакет. Втория стълб е мерки, които да насърчат производството на, на зелени е, съобразни фармацевтични препарати, по-отговорно отношение на производителите. Третия стълб е да се засили е, използването на процедурите по е, оценка на околната, е, въздействието върху околната среда, преди да бъдат пуснати на пазара. Четвъртия стълб. Ще разглеждаме мерки, е, чрез които да се намали е, отпадния материал от такива фармацевтични препарати и цялостното му управление. Петия стълб. По петия стълб ще разширим всичко, е, което е нужно да вършим в тясно взаимодействие с съответните органи в държавите членки и заинтересованите органи, за да засилим проследяването на околната, въздействието в околната среда и е, това, което предлагаме е да набележим е, така критични точки, особено в е, е болниците, е, където трябва да бъдем особено внимателни. Накрая има една глава, която разглежда това, което е, и прави оценка на пропуските в е, знанието ни, е, които трябва да бъдат запълнени с е, по-нататъчни изследвания. Е, в е, сектора води е, сме направили много така подробна оценка на водите, отпадните води, водите в градските райони и търсим отговор на въпроса дали да въведем нови параметри за по-добро третиране на отпадните води, по отношение на, на фармацевтичните препарати и микропластмасите, което е, също е нов момент. Е, разбира се, трябва да проверим е, годността на директивата, рамковата директива за водите, директивата за приоритетните вещества. Това е стратегическия подход, ни подход защото искаме да е, излезем с документ от комисията максимално бързо. Е, констатирахме, че е, това ще така се впише много конструктивно в останалата работа на Европейската комисия, за да проверим цялостната е, е, пригодност и валидност на съществуващите правила и да видим какво още е нужно да се направи. дали успях да отговоря на всичките въпроси, които поставихте. Е, госпожо председател, ако не съм успяла, моля, не се безпокойте и е, отново е, ги задайте или ги претет, ми ги претете. Председателката, благодаря за дебата. Сега минаваме на следващата точка. Господин Айкхарт, е, аз попит, задах въпрос за публичния регистр и по конкретния ми въпрос за публичния регистр на информацията за е, тексологичните тек, тек, е, изследвания, не получих отговор. Токсикологични, да. да отговоря. Извинявам се. Е, тук е, колегите ми помагат, е, които работят по конкретни досиета. Това е част от главата, която ще е посветена на повече прозрачност за потребителите но на този етап не мога да ви отговоря с повече подробности. Ще ви, отвърна, ще ви отговоря веднага след като приемем стратегията. Благодаря. Разбира се, публичен регистр е част от прозрачността за потребителите, естествено. Благодаря. Е, както казах, с това приключваме дебата по тази тема и минаваме на следващия обмен на мисли с комисията, отново с госпожа Манфреди, по е, е, изпълнение и прилагане на законодателството за здравеопазването и околната среда редица въпроси. Тук имаме, ще започнем с въпросите, отнасящи се до съществуващата законова уредба. Ще задавам въпросите в груп, ще групирам въпросите по теми. Е, госпожа Манфреди ще отговори на една група въпроси, и след това, ако има допълнителни въпроси, ще имате възможност. Първата точка е, е спазване, незабавни действия, ограничения в ползването. Госпожо Манфреди, ако обичате. Благодаря ви вашите въпроси по проекто директивата и особено член 12 в нашата проекто директива. Там има изречение, което гласи, че държавите членки автоматично реагират на всяко едно несъответствие, което има потенциал за заплаха за човешкото здраве. Това означава, че коригиращите действия, които очакваме от държавите членки в подобни ситуации, не е задължително да означават, че водата веднага ще бъде обявена за негодна за е, пиене, необходимо е да се предостави информация на засегнатото население, да се издадат съобщения, сигнали, така че издаването на забрана за употребяване на такава вода не е задължителна мярка, тя е последната вече мярка. Също така има общо задължение за държавите членки да спазват съответните стойности. И основната цел е да се гарантира високо качество на опазването на човешкото здраве, така че трябва да сме верни на основната цел на директивата. Трябва да гарантираме безопасна водопроводна вода на всички потребители, така че не спазването на тези минимални изисквания е свързана с потенциал за риска. Знаете, че тези стойности са били определени в тясно сътрудничество с СЗО и ние смятаме, че тези стойности са балансирани, но разбира се, сме готови към по-нататъчно сътрудничество с вас. Това беше въпрос поставен господин Мандъл. Дали някой би искал да се изкаже по тази тема? Господин Мантъл или може би други колеги? Добре, благодаря ви. Тогава преминаваме към следващата тема и проследяване за качеството на питейната вода. Тук имаме редица въпроси, поставени от колегата Флоренц, колегите Мюллер и други и Бойланд. Но първо дам думата на комисията, за да отговори на този въпрос. Съповядайте, госпожо Манфреди. Благодаря ви, госпожо председател. До някъде се отрази този аспект при предишното ни обсъждане. По действащата директива ние нямаме разпоредба, която да се отнася изрично до фармацевтичните вещества и за това не се извършва по тази тематика проследяване по силата на действащ директива. Обаче въпросът за фармацевтичните продукти в водата се анализираше в сътрудничество с СЗО, когато се преразглеждаха параметрите в предлаганата директива. СЗО формулира окончателна си препоръка, която гласи, че би било уместно да бъдат включени в приложение едно конкретни фармацевтични продукти и да се признае необходимостта да се извършва цялостен общ мониторинг. Ние разглеждаме документа, в който се съдържа идеята за отчитане на определени фармацевтични наркотични вещества. Това е член 8, където се говори за оценка на вредите. И там се казва, че държавите членки трябва да извършват конкретна оценка на вредите. И ако присъствието на фармацевтични продукти се установи, трябва да се предприемат мерки, за да се реши този проблем. Говорихме за това и преди това. Представете си, че има река, която, която тече близо до болница или, например, голямо фармацевтично предприятие и може да се каже, че някои отпадните води от тези обекти да съдържат опасни фармацевтични вещества за това анализа на водата в такива горещи точки, както ги наричаме, ще изисква конкретни мерки, ако анализът покаже присъствие на такива вещества. Също така и СЗО предложи важни параметри, свързани с евентуалното присъствие на вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Това е свързано, например, с присъствието на бетоестродил и други вещества. Но Нинфедол е, трябва да подобря своите научни познания по тези вещества. Всъщност, става дума за много ниски стойности ниски параметри, които ще ни позволят по-добре да разбираме дали има евентуално присъствие на такива вещества в водите. Както знаете, в съответствие с директивата, фирмите по водоснабдяване ще могат да действат възоснова на анализ на риска, ако също така се окаже, че анализ на риска покаже, че подобните веще, подобни вещества не могат да присъстват или много малка вероятността да присъстват в тяхна, на тяхна територия. Тези, които задали въпроса, доволни ли сте от отговора? Господин Поч, имате думата. Благодаря, госпожо председател. По веществата, нарушаващи ендокринната система. Може би бихме могли да се съгласим по по-економически ефективни и ефикасни средства за защита на водата от такива вещества, възоснова на принципа замърсителят плаща и проверка на качеството на водата при източника. Съгласни ли сте също така, че това предложение ще доведе до по-високи разходи за потребителя? Третият въпрос е за микропластмасите. Дали бихте могли да говорите за сегашното и бъдещо състояние на инициативите, които биха могли да предложат надежни методи за измерването на присъствието на пластмасови микрочастици в питейната вода. Какво прави комисията? Има ли някакви достатъчно надежни изследвания, свързани с въздействието на тези микрочастици, пластмасови микрочастици върху човешкото здраве, особено предвид техния потенциал да се натрупват в организма. Госпожа Мюля. И аз не съм особено удовлетворена от отговорите. На... Аз съм докладчицата за АЛДЕ и е, отговарях на местно равнище за е, осигуряването и проследяване качеството на питената вода. Е, и е, с това предложение и тези параметри и въвеждането на е, е, е, този, това проследяване на ендокринните нарушители, имаме сериозни проблеми с това, защото мисля, че, както преждеговорище казаха, е, разходите в крайна сметка ще се окажат прекомерно високи за потребите, крайния потребител. Е, въпросът ми е, е пробите, е, пробовземането от водите, как се провежда. Знаем, че редовно трябва да се прави и това съответните показатели да бъдат в зададените граници. Тук се създава възможност държавите членки да да действат самостоятелно. После този подход основан на риск от 2015 година. Какво става с това? Какви са отзивите е, от е, държавите членки? Аз е, виждам, е, е, че имаме сериозни проблеми е, е, във връзка с качеството на водата, с активен въглен. Е, трябва да гарантираме и подобряваме качеството също, но това също е, ще е, е свързано с допълнителни разходи в, тази, в рефита, стигате ли до извода, че член 10 за материалите, които попадат в контакт с питейната вода, не, не могат, при тях не може да се постигне е, целта, това се дължи на недобро прилагане на държавите членки или на е, качеството на формулировката на самите, на, е, на самите текстове? Има ли други желащи да се изкажат по тази тема? Господин Софани. Си, е, волево Исках и аз да се спра на една специфична точка, която касае това, е, химически вещества, които не съществуват в е, природата по принцип и които откриваме в е, продукти, някои продукти. В Италия имаше един случай в региона на Венето, за, с много силно замърсяване с това вещество, с голям процент в кръвта на населението. Става дума за 350 хиляди граждани в Веченцо Вероне, Падва, Падва, където много са вещества, които остават години наред в човешкото тяло и в околната среда, преди да бъдат елиминирани. За първ път Европейското равнище е определено. Става дума за е, допъл... Е, граници, пределни граници за тези вещества. И е, защо са установени и как са установени тези пределни стойности? Местните власти в Венето след този случай установи на базата на принципа на пазливост пределни граници близки до нулата, докато в нашето предложение се предвиждат по-високи стоености. Господин Дантан. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. В предложението за текст, което е направено, отпада членът, който касае изключенията. А, тези, които управляват мрежите и държавите членки, като че ли са доста привързани към идеята да се запази тази възможност за дерогации, за изключения, защото една мрежа, разбира се, е починена на много, много случайни фактори. Възможно ли е комисията да ни посочи за период, скорошен период, колко дерогации са били а, предложени да бъдат прилагани, какви, какъв е бил предмета на тези изключения, какво ги оправдава тези изключения, а пък и вие предлагате известен брой нови параметри, нови показатели. Може би ще трябва малко повече време, за да може управляващите мрежите да се приспособят към тези параметри. Не смятате ли, че е необходимо все пак да необходим някакъв срок преди изпазването на тези изисквания да бъде задължително? Благодаря. Okay, so, Mrs. Госпожа Манфреди, имаше поредица от въпроси към вас. Но също така Имате и въпрос зададен господин Дантан за дерогациите. И може би също така бихте могли да спрете и на този въпрос за дерогациите. Благодаря ви. С най-голямо удоволствие. Може би първо да се опитам да отговоря на въпрос на госпожа Мюллер за ситуацията с член 10 на действаща директива, която според мен не е постигнала своите цели. Да, искам да кажа, че нашата оценка на директивата посочи, че този член е неефективен и неефикасен, защото дава прекалено много свобода на държавите членки при вземане решение за това, кои мерки са необходими. Това доведе до ситуация, в която, както знаете, съответните производители на тези материали се сблъскаха с значителна административна тежест, тъй като те трябваше да подават молби за различни многобройни разрешителни и това означаваше над 100 милиона евро годишно това беше свързано с самите формулировки в този член, е нещо, което доведе до големи различия в транспонираното законодателство на държавите членки. Защото редица държави членки изискваха допълнителни разрешения преди пускането на съответния продукт на пазара. За това и в тясно сътрудничество с колегите, които се занимават с регламента за строителните продукти, ние предложихме преработване на директивата, така че да стане ясно, че чрез регламента за строителни продукти трябва да се разработят стандарти, за да се провеждат изпитвания за тези важни материали, които са в контакт с питейната вода. Бихме искали, разбира се, да улесним процеса на издаване разрешителни за тях в вътрешния пазар, като избегнем множествени изпитвания и същевременно да гарантираме това, че те отговарят на по-високи параметри за опазване на човешкото здраве. Знаете, че мандата за стандартизация вече е формулиран и се работи много усилено по това досие. Също така планираме да работим в тясно сътрудничество с съответните колеги, за да можем да постигнем съгласие за високите критерии, на които да отговарят тези материали от гледна точка на хигиената и се води също така и обсъждания в съвета по тази тема. Също така бих искала да използвам тази възможност и да информирам вашата комисия, че в съвета обсъжданията протичат добре и българското председателство е много ангажирано с постигане на напредък по това досие. Разчитаме, разбира се, и на сътрудничеството с вас. Искам да отговоря на въпрос на господин Зофоли по въпроса за перфлоринираните съединения и потенциалната заплаха от тях за човешкото здраве. Както знаете, комисията в това предложение предложи да се включи и този параметр, който от сега нататък да бъде предмет на анализ и контрол. Преди това не беше така. Ние също така сме много амбициозни в нашите цели и задаваме параметри за всички такива съединения като цяло и също така за отделните вещества от тази категория. Този подход е насочен към това да избегнем заместването на определени вещества с други подобни вещества, които имат също толкова вредно въздействие, както това беше се случило в Нидерландия не толкова отдавна, когато конкретното вещество беше заместено, заместено с друго разрешено за използване вещество, нещо, което доведе до сериозно замърсяване. За това, в съответствие с принципа на припазливия подход, ние уреждаме контрола върху цял тази група и задаваме пределни стойности за всички отделни вещества, като за цялата категория, като цялост на трупване, показателят е 0,5 мг на килограм. Този показател е дори по-стриктен отколкото в САЩ, но ние смятаме, че е напълно съществим да се извършва контрол предвид тези параметри. Господин Дантан постави въпроса за дерогациите и защо се отказваме от член 9 от действащата директива за питейната вода. И какво смятаме за функционирането на този член и колко дерогации е имало до сега. Знаете, че в съответствие с този член държавите членки са длъжни да ни докладват само от момента, в който те веждат втора дерогация, т.е. има период, в който те не са длъжни да ни информират. И за това не знаем за общия брой дерогации но със сигурност имаме обща представа. Можем да кажем, че през 2017 година, например, комисията реши едно искане за трета дерогация и удължаване с 9 години. Комисията отказа това искане и имаше около 10 искания за първа и втора дерогация ние сметнахме, че на този етап, толкова години след влизането в сил на директивата за питейните води, за питейната вода, дерогацията не е подходящ инструмент вече. Това беше сметнато за подходящ инструмент, когато директивата влезе в сил, защото държавите членки трябваше да имат допълнително време предвид новите параметри но след като директивата се прилага вече 15 години, ние смятаме, че тези делегации са устарели и повече не са оправдани като цяло. Независимо от това, разбира се, се вслушваме в аргументацията на уважаемия евродепутат. И аз искам да благодаря също така и на докладчика за прекрасното сътрудничество с нашите служби. Разбира се, внимателно се отнасяме към аргумента дали не трябва да предвидим преходен период, за да могат някои държави членки, поне у нези, които имат нужда от това да имат време, за да стигнат до необходимите стойности. Това е нещо, което в момента се обсъжда от с законодателите и ние се надяваме, успяваме да получим един добър компромис, който ще ни позволи да опазваме човешкото здраве и да има доверие на потребителите към качеството на питейната вода, включително и водопроводната. Други въпроси? Моля да ме извините за момент. So, I think we have received a question. Мисля си, че също така получихме въпрос от господин Поч за принципа замърсителят плаща и до каква степен смятаме, че има риска, че като въвеждаме нови параметри, че всички разходи по това ще бъдат прехвърлени на крайния потребител, който ще плаща много повече за водата. Тук мога да се опра върху цифрите, посочени в оценката на въздействието. Там се посочва, че очакваме увеличаване на стойността на домакинство годишно от не повече от 7, максимум 10 евро. Тоест, повишените, повишените разходи в резултата от по-високите параметри с цел да се опазва човешкото здраве, няма да доведе до значително увеличаване на разходите за потребителите, а ние смятаме, че потенциалът за спестяване е много голям, най-вече възоснова на факта, че, както знаете, потребителят плаща половин цент като средно за литър водопроводна вода, питейна вода от водопровода и 600 милиона евро ще бъдат спестени за, всяко, за всички домакинства, защото те ще могат да пият без опасност за тяхното здраве вода от водопровода. И ще ви помоля, госпожо председател, да ми давате насоки, защото това е първата ми среща с вашата комисия и може да съм пропуснала отговора на някои от въпросите. Дали всички въпроси са получили отговора? Да, така че вие прекрасно се справите, госпожо Манфред. Благодаря ви. Следващата тема. Следващите въпроси. Става дума за информация и докладване за качеството на водите. Тук имаме въпроси от госпожа Соледа Улис и госпожа Бойлан. Госпожа Мафреди, имате думата. Да, темата е за информацията и докладване за качеството на водите. Получихме въпрос от госпожа Кабесон Руис. Въпросът всъщност е дали ние смятаме, че информираме потребителя, използвайки подходящите инструменти. Госпожа Кабезон Руис е загрижена за това, че ние не помагаме да се преодолее цифровата пропаст, защото в преработен директива има разпоредба, която говори за необходимостта и задължението да бъдат информирани потребителите онлайн. Да, наистина има част в съответния член за информирането и там се изиска държавите членки постоянно да актуализират информацията онлайн, но също така имаме и член 14, който посочва, че е важно фирмите за водоснабдяване да информират постоянно потребителите, например, чрез сметките за потребяваната вода. Тоест, потребителите ще получават информация и на хартия. Разбира се, информацията онлайн е нещо, което следва да се отчете. Може да се говори за интелигентни приложения. Разбира се, тази е тема предстои да бъде обсъждана и със съвета. И разбира се, може да има други възможности за комуникация, които смятате за по-подходящи. Разбира се, не искаме да допринасяме за цифровата пропаст. Вие знаете, че комисията работи по стратегията за цифров единен пазар, точно за да се преодолее този разрив, този цифров разрив и искаме да има доверие да раз... и разбиране на информацията, така че потребителите да могат да използват повече водопроводна вода. Що се отнася до въпроса на госпожа Бойла, за тенденцията за концентриране на пестициди в питейната вода, бих искала да кажа, че да, наистина, последния тригодишен доклад за периода 2011-2013, този доклад беше одобрен през октомври 2016 в момента подготвяме общен доклад по тази тема. Той ще бъде публикуван през ноември тази година. Това е в съответствие с нашите законово установени задължения и в съответствие с конкретната разпоредба в директивата за питейна вода. На този етап нямаме достатъчно актуална информация за качеството на питейната вода, но имаме информация по въпроса. Нашият анализ показва, че като цяло има много високо ниво на съответствие във всички държави членки, когато става дума за спазване на параметрите, отнасящи се до пестицидите, например тразина и неговите производни, както и други вещества. Така че като цяло, в съответствие с показателите от 2013 година, нашите данни показват, че средното ниво на съответствие във всички държави и членки – е било между 99 100%, така че ето имаме и добри новини за нашите граждани. Благодаря ви. Okay, thank you very much. So on this topic of reporting... Благодаря е, по темата е, за качеството на водата. Вие по тази тема ли искате е, думата, госпожа Гростет? Ако ми дадете една минутка. Като чух разговора, си помислих за това, което ми каза наскоро един учен, който прави оценки във връзка с биологичното разнообразие и водните потоци, който е много обезпокоен от остатъчните хормони, които откриваме във водата. Вижда се при анализа на рибите, което, разбира се, може да има последствия върху ендокринната система на подрастващите най-вече. С едно развитие на нашето общество, което може да е много отрицателно. Той е, говореше дори за феминизирането в кавички на младежите, което е много безпокоително. И бих искал да знае дали съществуват екзотоксикологични текстове, тестове, които да позволя да се оцени, да се проучи този проблем, който ми изглежда, че е много спешен. Други въпроси по този, тази тема? Не. Госпожа Манфреди, имате думата. My very expert colleagues sitting next to me. Е, моята колега е, с е, много, много експерт, добър експерт, която се до мен потвърди същото, че за първ път въвеждаме задължение за мониторинг по редица ендокринни нарушители. Особено внимание се обръща на новите параметри на бета-естадриол, е, които е, е, водят до тези дегенеративни процеси, за които споменахте. Обаче нивото е 0,1 нанопарограм, нанограм на литър. Това е маркер не само за вещества, нарушаващи ендокринната система, но и това са хормони, които се използват в фармацевтичната промишленост. Така че проследявайки присъствието на на това вещество, ние изпо... постигаме и другата си цел да ограничим присъствието на вредни фармацевтични препарати на пазара. Е, работата е в ход. За първ път европейско е, право, европейски акт въвежда такова е, в европейски план такова проследяване. Трябва изключително много да внимаваме, както казах, в рамките на другите актове, като директивата за природните вещества. Е, всяка държава членка трябва да осъзнае необходимостта да засили проследяването на, таки, на определени вещества, действията по проследяване на такива вещества. Това е един е, преход, който трябва да извършим е, всички заедно, водени от желание и готовност да сведем до минимум веществата, които се оказват, се оказват в отрицателно влияние върху нас. Сега, по съществуващото и изпълнение на съществуващото законодателство има а, е, още три въпроса. Първият беше Първия е за а, е, дали се достатъчното съзнаване на е, състоянието на, на отпадните води. Ако обичате, госпожа Фреди. Благодаря, госпожа председател. Както вече казах, е вярно, че в нашето е, предложение за рекаст, за преработване на директивата, обръщаме повече внимание на по-доброто информиране на потребителите. Има член конкретен, който изисква цялата онлайн информация, която е, е, е на тяхно разположение, да включва и, инструкции за това как да се намали потреблението на вода, съответно и на, на, на, на електроенергия. Е, насърчаване към използване на, на, а, е, а, е, питейна вода, като съответно се а, бъдат информирани гражданите за качеството на а, водата от а, водоснабдяването. Разбира се, саните, санит Процедурите по е, прочистването е, са основен приоритет. Е, това е много важна цел за устойчивото развитие. Ние се ангажираме с нея и в рамките на новото европейско съгласие за целите за развитие. До 2020 водата и сани санитарните мерки остават е, е, важен е, аспект, особено в контекста на проблемите в Африка и в други части на света. Имаме редица проекти с съседни страни, с Централна Азия, Централна Америка. По всички тези проекти близо 800 милиона евро харчим. Това сочи колко голямо значение отдаваме на този въпрос. С инструментите за сътрудничество в развитието въпросът с водата е, има важно значение и в други отрасли, защото връзката между водата, е, енергията и е, гарантиране на продоволствените доставки също е очевидна и много важна. Е, целта е да продължим да е, развиваме мир, сигурност и съответното екологична защита в тези страни. През март 13 Европейския съюз, е, е март 18, извинете, Европейския съюз е, е, излезе с е, документ, е, който насърчава сигурността на е, един документ, който да стигне до максимален брой адресати е, за е, качеството на водата. В е, контекста на едно растящо напрежение във връзка с водите. Ние насърчаваме държавите членки да ратифицират максимално бързо е, Конвенцията за водите на Обединените нации. И друг въпрос, е, който е поставен в същата връзка, ако желаете да продължа, защото виждам още два въпроса, които бяха поставени. Да, можете да минете е, към въпроса, поставен от господин Фария по проекто текста. Въпросът за на почитаеми депутат Фария е свързан с е, засилващите се крайни суши е, в южната част на Европа и какво прави комисията в това отношение, за да компенсира щетите от е, сушите. Проблема с недостига на вода и сушите е в центъра на вниманието ни е, след е, съобщението от 2007 подновихме ангажимента си 12-та година с съобщението за нашата конкретна ни планове и е, за създаване на Европейска обсерватория за сушата. По този начин ние създаваме по-добри показатели за недостига на вода и сушите, което ни помага да събираме по-добра информация, по-надежна е, информация. Комисията се ангажира с конкретни действия за е, по-нататъчно е, безопасно и, и економически ефективно повторно използване на, на водите, рециклиране – на водите е, за е, напояване, например, в селското стопанство. Е, ще, предло... ще, ще изготвим това предложение до май тази година. Също времено, в духа на стратегическата ни цел, ние предоставяме под помощ на държавите членки за решаване въпросите с недостига на вода, чрез финансиране на възможности, чрез регионалните фондове когато е, става дума за съхраняване на вода, ние насърчаваме зелената инфраструктура, като например мерки за, е, за, е, за е, улавяне на води в природни условия, например дъждовната вода. Е, е, няколко е, проучвания и пилотни е, проекти сме финансирали, включително за намаляване на течовете. То е сериозен проблем. Близо 23% от, изтичат от водопроводите. И цялостната картина, според финансовите данни, с които разполагаме, в целия програмен период 14-20, около 670 000 евро са били изразходвани за управление на водите и опазване на питейната вода. Е, в следващата му годишна финансова рамка е, ще видим какво ни очаква. Е, надявам се, че ще актуализираме тази е, цифра и може би ще я завишим, за да е, насърчим по-доброто повторно използване и рециклиране на водите. Последният въпрос беше за достъпа до, е, до, до чиста вода, безопасна вода, като право, човешко право и комисията наистина да гарантира, че така и да, да спазването на това право. В е, преработения вариант включваме редица разпоредби, които имат за цел подобряване не само достъпа, но, е, но е, и прозрачност за разходите в цялостния сектор на питейна вода. Ние ще е, разчитаме на това да се възстановяват и да се улесни възстановяването на разходи е, при водоснабдяване е, в духа на принципа замърсителя плаща. Това е според рамковата директива за водите, където даваме да се разбере ясно, че водата съответно има ясни тарифи за водоползване. Това, което направихме при ревизирането на директивата е да въвеждаме членове, които дават повече информация на потребителите за процента на е, е, течове, вода, която се губи чрез е, течове. И това ще даде възможност да се сравняват по-добре различните елементи и параметри тази разпоредба е много по-амбициозна от е, сходната в сегашната вариант на директивата и ще доизчистим съответно текстовете, така че те да са лесни за изпълнение и ползване, да информират потребителя, а също времено да е, дават яснота относно ценообразуването на водата от е, системата за водоснабдяване. по последните два въпроса. Благодаря ви за обясненията. Честно казано, не съм убеден, че те са е, достатъчни. Аз присъствах на 8-я форум по водата. Единственият депутат е, бях там, е, в Бразилия. И всички тези въпроси бяха е, разгледани там, но не виждам много отговори да идват от е, страна на Европейския съюз. Е, стана дума там за програми. Говорите за програми, показатели, проучвания, глобалната картина между 14 и 20. Това е във връзка с първия ми въпрос. И е, е, сумите, които е, са похарчени, но във всъщност какво конкретно е направено, какви конкретни мерки са предприяти? Никакви, е, само изследвания, статистики. Това не е достатъчно. Моята страна и миналата година, и предходни години е, страда от е, сериозни суши, изцяло пресъхнали реки имахме, за пръв път е, в историята ни имаше е, е, градове без вода. И това тревожи гражданите. Какво ще им отговорим? Аз не мога да се върна в избирателния си район и да кажа, вижте, комисията прави милиони проучвания, набира статистика на тях е, е, им е все едно това. Това не ги интересува. Те искат да чуят какво се прави, за да се облегчи положението им. И аз не мога да им отговоря. Колкото до водата като човешко право, вие във всички случаи говорите за е, да имаме дисциплина по отношение на течовете. Не мисля, че това е достатъчно. Не отговорихте на въпроса ми какво конкретно сте направили. Много пари се е, разпределят, е, много добри, много благопожелания, но е, за, всичко това започва 14-та, в края на този е, мандат сме, но какво се е случило? Защото ако идем в южна страна като Португалия и Испания, ще видим проблемите на място ще видите е, хора, е, които нямат питейна вода, които нямат достъп до питейна вода защото няма прозрачност, защото публичните частни е, служби нямат, е, не, ако нямаш достатъчно пари да си платиш, е, е, ти спират кранчето. Така че на практика какво се прави? Проучвания, години наред, статистика, но конкретно какво се прави? Това искам да знам. Благодаря. Госпожа Марфреди, ще отговорите ли? I can't, but... Е, разбира се, е, че съчувствам на отчаянието, което звучи в думите на е, почитаеми депутат. Аз съм от Италия. Знаете, че миналата година известно време спря водата в Рим, родния ми град. Можете да си представите какво означава това за населението. Това се дължеше на някои важни инфраструктурни проблеми. Така че напълно е, Давам си сметка за това колко незадоволителни са отговорите ми на такъв въпрос. Инстинкта ми да, отговоря на, да ви отговоря, че ще се върна, ще ви отговоря с подребна оценка за това колко пари са поискани от Португалия, особено в рамките на регионалната политика. Защото това, което мога да кажа сега е, че много неща се правят по конкретни проекти за подобряване водната инфраструктура за всички държави членки, които са поискали такова финансиране от Европейския съюз. И е, вярвайте, че всички усилия, които правим в подготовка на следващата МФР, е е, е, е, ще включват и е, средства за е, инфраструктурата за водоснабдяване. Конкретни проблеми имат не само южните европейски, южноевропейските страни. Е, така не бива да оставаме впечатление, че тук има някаква е, теглим граница между севера и юга. Е, проблеми с водата, недостиг на вода и суши се забелязват и в други части на Европа, дори в някои от северните страни и в Централна и Източна Европа Именно а, е, а, е, така с а, е, това усещане за, за спешно, за неотложност, ние излизаме с минимални а, предложения за минимални изисквания да се улесни повторното използване на отпадните води, рециклирането им за селски, стопански и други нужди. Е, със същата цел се опитваме да, пре, е, да актуализираме, е, да модернизираме европейското партньорство в, за ползване на водите, така че да можем да използваме максимални най-добрите технологии, за да прилагаме принципите на кръговата економика във всички аспекти на водното стопанство и да търсим решение ако господин депутата приеме предложението ми, ще му върна, ще му отговоря с конкретни цифри за помощта към Португалия но искам да ви уверя от името на комисията и комисаря Вела, че ние сме твърдо решени и наистина много сериозно гледаме на този проблем. Благодаря. С това приключихме първата част, е, която се отнасяше до съществуващото е, законодателство. Сега минаваме на е, плановете за бъдещето законодателство. Предлож... Въпросите, свързани с директивата за вода за човешко ползване и нейното преработване е, Първи въпрос беше за е, оценка на риска е, при разпределение на водите за домакински нужди. Госпожо Манфреди, ако обичате да отговорите на този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Въпросът на, на депутата Велке се отнася до материалите, които попадат в контакт с питейната вода като сериозен проблем и какво възнамеряваме да предприемем, е, за да решим проблема. Както споменах и преди, нашите намерения, нашите планове, това, което е включено в предложението, да работим е, по няколко паралелни писти. Е, да изясним в този ревизиран текст, че е, усилията по стандартизация и техническите изисквания на тези продукти трябва да се регламентират е, в регламента за е, структурните продукти и стандартизацията в това отношение в рамките на подготвя, докато готвяхме това предложение, стигнахме до извода, че не е добре за вътрешния пазар е, да продължава сегашното положение с е, различни системи на одобряване на продуктите, пръснати в отделните държави членки, пък и в държавите членки, които не създават достатъчно сигурност, е, безопасност на пазара и по този начин не се постига целите нито за защита на, на, на човешкото здраве, нито се спазва принципа за свободно движение на стоки. Сега работим за ускоряване процеса по стандартизация, по е, хигиенните показатели и безопасността на тези продукти. Проекто мандат е, за е, СЕН, нашия орган по стандартизация, се изработва в момента. След като бъде обнародван, което трябва да стане до края на годината, ви гарантираме много по-разумно вземане на решения за е, пускане е, на безопасни строителни продукти, е, които влизат в контакт с питейната вода някои е, е, публични е, е, държавни органи или заинтересовани се искат конкретен списък на такива за продукти, но мисля, че е, комисията би трябвало да остане и нейните текстове да бъдат е, така е, предназначени за по-дълго ползване в бъдеще и е, да са неутрални по отношение на технологиите. Председателя, благодаря. Не виждам е, друг е, въпрос по тази тема. От госпожа Каденбах имаше въпрос от темата за корективни действия и ограничения при ползването. Ако обичате на този въпрос да отговорите. С, удоволствие. Ако правилно разбирам въпроса, той се отнася до няколко, той е, включва няколко подвъпроса. Ще се опитам да засегна всички. Малко така е, сложно конструктивно усилие. Първо по въпроса за е, Въпросът е да се чуе повече за това какви процедури за нарушение се прилагат към държави членки, които са надвишили параметрите е, и стойностите е, е, гарантиращи човешкото здраве. Член 3 е нова разпоредба от преработения вариант, който предвижда е, изясняване на параметрите и стойностите, които са е, дадени в приложение 1 на предложението. С цел е, всяко превишаване на тези стойности да бъде проследено. Течния, точният текст на тази разпредба е важен, защото а, не се казва, че всяко превишаване е непременно заплаха за човешкото здраве, а че би могло да представлява заплаха. А, и, както казах, задължението е, е, е на държавите членки да е, предприемат действия. Това не, не, не означава непременно блокиране на питейната вода, последната мярка, но да се означава предварителни превентивни мерки, обръщане на внимание, предупреждение, информиране. Например, знаем, за случай, той се отнася до едно разследване в държави членка, дадена държава членка, тя решава да е, проведе процедура по дезинфекция е, по е, конкретни вещества триалумефани, метани. Държавата членка обаче не е информирала достатъчно населението за това, че в даден период от време е, теалометани, е имало по-високо ниво от теалометани в питейната вода от допустимите нива, което е, означавало е, така продължително експониране на излагане на е, гражданите на, на, на тези вещества. Така че е, в това отношение се намираме на етапа преди е, санкциониране, преди е, нарушение, констатиране на нарушение. Е, колкото до е, е, при токсикологията трябва да се докаже, че параметрите, за които става дума, са заплаха за човешкото здраве. Примерът отново с това почти износимо вещество триало, фенало 3 метани. Знаем, че вредно и ефект на това вещество, на тези вещества е доказано от СЗО още през 1993-та. Това е вещество, е, което идва от различни е, източници, чрез е, волатилизация, пак от питейната вода, чрез инжектиране чрез допир с кожата при душ и къпане. Е, тези три нива на тяло на това вещество са свързани с редица заболявания на черния дроб, дробовете, белия, белите, бъбриците, белите е, белия дроб е, имат отрицателно въздействие върху растежа на е, ембриона. Международната агенция за проучване на рака е класифицирала две конкретни вещества от същото е, семейство, триалометан, които е, са потенциално кар карциногенни. Е, да, отговора ми най-общо е, е да, е, редица токсикологични изследвания доказват, че тези вещества представляват, представляват сериозен проблем за човешкото здраве, потенциален проблем депутатката пита дали си даваме сметка, че дори лекото превишаване на тези параметри трябва да задействат процедура, според която държавата членка трябва да уведоми потребителите за риска. Тя във въпроса и се чете съмнение, че това се прави или че е необходимо във всички случаи, мога да ви отговоря на въпроса. Както казах преди, този член 12 е, е, е, е, е автоматично допълнение към член четвърти, е, където се формулира задължението на държавата членка да информира, иначе няма да постигнем целта. Е, си. Е, пак е, точният текст подлежи на дискусия, но механичната връзка между съответната стойност и това, че нарушаване на стойностите и че държавата членка предприема нещо, за да обърне внимание и да сигнализира за това, е абсолютно задължително. Два въпроса, които е, е, по член 12 е, че е, това е свързано и с доверието на потребителите. Открити, готови сме да обсъждаме въпроса държавите членки е, са и трябва да градят доверие след населението. целта на, директ, на директивата е да увеличи прозрачността, информираността, знанията но в една ситуация, в която е, ние е, е все пак е, спазваме до голяма степен съществуващите параметри, така че не можем да кажем, че в Европа е, е качеството на водата е драматично лошо и, не, е, и вредно. Чрез тази прозрачност само ще се гради доверие и ще информираме по-добре гражданите. Така че не би трябвало на този член, този член да се чете като е, така, да, в него да се чете сигнал за, за, за паника и тревога. Не отговорих на един въпрос, е, който зададахте. Какво прави комисията по предложението си за е, микропластмасите? Заедно с предложението за използване на водата, това е, е едно е, законодателство, където финализираме вътрешните си дейности, за да излезем с законодателно предложение също в края на май. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо Каденбах. <clears throat> Ja, herzlichen Dank äh, für die Aus... Благодаря за е, обясненията. Разбирам, че там, където параметрите, е, които са доказано вредни за здравето, е, трябва моментално да се е, предостави информация и забрана да се пие съответната вода. Но това не беше същността на въпроса ми. Въпросът ми беше какво се случва, ако са превишени параметри на химически вещества, които допълнително се доказва, че не са е, здравословни. Да кажем, е, е, кор, кор, е, корозионни частици във водата, които не са непременно вредни е, за е, здравето, но е, е това създава едно чувство за несигурност е, е, у населението, когато подобни параметри продължат е, да фигурират в, е, член, е, в е, въпросните членове. when you're ready. Госпожо Манфреди, да, бих искала да дам думата по конкретния въпрос на моята колега, която е експерт и която участваше много активно в подготовката на това предложение. Да, благодаря. По конкретния въпрос, наистина. Ние смятаме, че това не е параметър, който е пряко свързан с здравето, но това е важен параметр, който може да покаже евентуалните последици за здравето. Затова сме го включили наред нали, с другите параметри в приложение 1. Така че важно е да се проверява съдържанието на това вещество, защото то ще бъде показател за евентуалните последици за здравето. Също така, ние не искаме да сеем паника или недоверие към питейната вода, като съобщаваме на потребителите за малко случайно увеличаване на параметрите, но разбира се, с законодателите могат да обмислят този въпрос, когато този въпрос се обсъжда от парламент и от съвета. Благодаря ви. И сега можем да преминем към другите въпроси. По въпроса за достъпа до вода, предназначена за потребление на хора, тук имаме три въпроса в тази група от господин Палмер, от госпожа Капезон Руис и от госпожа Каденбах отново. И така, Госпожо Манска, имате думата, за да отговорите на тази група въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Палмер говори конкретно за член 14 в от директивата. Това е член, който въвежда задължението за държавите членки да подобрят достъпа до вода за всички, но също така предвижда изрични права на достъп до водата на изложените на риска групи. И господин Палмер ни пита доколко сме амбициозни, що се отнася до този член. Ще ви дам малко предистория. Първо, цялостното предложение беше изготвено въз основа на съображенията, свързани с принципа за субсидиарност. Ние сметнахме, че в тази материя трябва да дадем достатъчна свобода на действие на държавите членки при прилагането на тази разпоредба и те да могат да предприемат мерки, които според тях са най-подходящи предвид националната специфика условия. Имаме изрична дефиниция за това, кои са уязвимите и маргинализирани групи за които достъпът трябва да бъде осигурен. Член 2 алинея 8 дава дефиниция на тази група. Това е свързано също и с точка 18 от преамбюла. без да се накърняват правата на държавите членки да определят кои са тези групи, те най-малкото трябва да включат беженците, номадските общности, бездомните хора и малцинствените култури, като ромите, синти и други. Независимо от това, дали водят уседно начин на живота или не. Това е предложението на комисията. Ние смятаме, че правното определение в текста на директива в алинея 8 на член 2 е достатъчно широк, за да обхване различните хипотези, които да са означени за конкретните държави членки. Искам да посоча какъв е мащаба на проблема. Днес в Европа имаме 23 милиона души, т.е. това е малко над 5% от населението, които не са свързани с обществените системи за водоснабдяване те имат достъп до вода, но те нямат достъп до общественото водоснабдяване. Що се отнася до категорията уязвими и маргинализирани групи, цифрите посочват, че когато става дума за ромите между 6000 до 300 хиляди възоснова на данните на Европейската агенция за основни права няма достъп до вода. 75 хиляди бездомни хора нямат достъп до вода. Почти 2 милиона бежанци се сблъскват със същия проблем. Тоест, Предложението посочва изрично, че държавите членки следва да отчитат тези съображения в съответствие с техните национални условия. Сега по въпроса на госпожа Кабесон Руис. По същество тя привлича вниманието ни към факта, че, както тя смята, предложението не отразява в достатъчна степен на ценообразуването и следователно ценовата достъпност на водата и че трябва да разглеждаме проблема с водната бедност, наред с вече широко признатия проблем с енергийната бедност. Малко ще се повторя, защото, както виждате, всички тези въпроси са взаимно свързани – Оценката на въздействието към това предложение предлага достатъчно подробности, защото ние се стремяхме в максимална степен да оценим въздействието върху достъпността в ценово отношение. И оценката на въздействието установява, че има значителни последици, свързани с снабдяването с безопасна здравето вода и е по-добрата информация за потребители, защото допълнителното увеличаване на цената за домакинство годишно е от 4 до 10 евро. Тоест, като че ли не би трябвало да има, според това, проблем с ценовата недопъсност. Що се отнася до възстановяване на разходите по доставена вода, за това говори конкретен член. Както вие знаете, в рамката директива за водите ние нямаме хармонизиране на мерките за определен на тарифите в държавите членки, но независимо от това има добра практика за улесняване на информация с примери на добра практика и разбира се, ние ще отчитаме това и при оценката на пригодност на директивата, но искаме да оставим достатъчно свобода на държавите членки да отчитат своята специфика, що се отнася до тарифирането и наличността на водата в съответните държави членки. По конкретния въпрос за това, кои социални действия бихме искали да насърчаваме за напред, искам да отговоря, че смятаме, че е изключително важно, първо, както вече казах, да има достатъчно възможности за съфинансиране и те да продължават да са на лице за унези държави, в които има голям дял от уязвими или маргинализирани групи. Имаме статистически данни, които ни показват в кои държави имаме подобни групи от населението в по-голяма степен. Също така финансирането в сегашния програмен период по политиката сближаване също така налично насърчаваме държавите членки да предприемат и други придружаващи социални мерки, за да се гарантира достъпа до вода най-вече на маргинализираните и уязвими групите. преминали към отговора на въпроса на госпожа Каденбах. Въпросът е свързан основно до начина по който нашето предложение дава отговор на инициативата на европейските граждани за право на вода. И защо не отиваме достатъчно далече и не гарантираме правото на достъп за всички граждани. Да, наистина член 13 говори за задължението на държавите членки да подобрят достъпа за всички и същевременно те има задължение да гарантират достъп за уязвимите и маргинализираните групи. Защо? Защото ние смятаме, че тук навлизаме в една сфера, която очевидно е свързана с признаването на политически права и част от Европейския стълб за социални права, нещо по което е постигнато съгласие между съвета, парламента и комисията през ноември миналата година в Гьотеборг. Така че ние признаваме, че това е нещо, което трябва да се гарантира на всички граждани, но ние също време не смятаме, че един конкретен законодателен акт следва да въвежда едно право, което е квази основно право. Директивата е създадена за да се подобри това, което вече съществува на практика. И също така директивата предлага по-скоро практически решения, защото задължение на държавите членки е също така да определят сами кои са гражданите, които трябва да имат гарантиран достъп до водата и кои са конкретните мерки за осигуряване на това. Така че, може би на харти изглежда, че не сме чак толкова амбициозни от гледна точка на определяне на уязвимите групи, от гледна точка на политическите решения, а, и се дава възможност политиците да обсъждат дали държавите членки да правят достатъчно, също времено имаме всички елементи, които ни позволяват да бъдем много бдителни в тази материя. Надявам се, че съм отговорил на въпросите. Мисля, че господин Палмер също така имаше въпрос. По тези три въпроса – може би трябва да попитам господин Палмър дали иска да каже нещо. Да, благодаря ви. Не съм изцяло убедено, като чух тези отговори. Смятам, че този член е една от основополагащите разпоредби в този документ. Това е разпоредба, която посочва доколко сме сериозни, когато искаме да гарантираме на хората основното им право на достъп до безопасна питейна вода. Защото е, в този член се казва, че държавите членки ще изпълняват определени задължения, а всъщност ние знаем, че държавите членки нищо не правят, за да подобрят достъпа до вода на маргинализираните уязвимите групи. Да, вие може да определите кои са тези групи, да, вие може да ги информирате, че те е, няма достъп до вода. Подозирам, че те вече отдавна го знаят. Държавите членки имат възможност да подобрят достъпа, но на практика нищо не се е променило. От гледна точка на уязвимите маргинализираните хора, било те бездомни хора, бежанци или други маргинализирани или уязвими групи. Да, вие то казвате, че трябва да се зачита принципа за субсидиарност, че трябва да се даде определена свобода на държавите членки. Разбирам вашата аргументация, но ако вие сте бездомник в Париж или в Брюксел или където и било другаде, то вие имате проблем с достъпа до безопасна вода. А, и тук не трябва да има никаква свобода на решаване за държавите членки. И смятам, че това е уязвимото място в проекто директивата при определяне на тези групи и гарантиране на достъпа им до вода. И какви са действията, които предвижда комисията във връзка с този въпрос, защото аз виждам, че всички тези действия могат да бъдат извършени от държавите членки, но реалната ситуация на уязвимите и маргинализираните групи изобщо не се е променила и не виждам как ще се промени. Госпожо Манфреди, ако искате да отговорите на изказването на господин Палмер, благодаря, госпожо председател, отново. Изцяло разбирам съображенията, емоциите и недоволството, което изразява почитаеме депутат и лично аз проявявам голямо съчувствие към проблема. Но в това предложение ние искаме да стъпим здраво на подходяща основа и също така да бъдем, надявам се, по-амбициозни. Надявам се, че вие съвета ще стигнете до по-амбициозен резултат. Но ние искаме да постигнем нещо, което вече е достатъчно конкретизирано. Първо говорим за подобряването на достъпа на всички. Всъщност аз, ако бях обикну, в качеството си на бих се измяла. Ако бих прочел, че държавите членки трябва да, осига, да осигурява достъп до вода, но също така и какво трябва да се направи. Всъщност, тук се предвиждат конкретни действия, конкретни статистически данни, които ще се трансформират след това в решение. Гарантиране на достъпа и информиране на тези граждани за възможностите им за достъп до водопроводна вода. Дали днес правителствата информират бездомните за това как те могат да се свържат с мрежата за водоснабдяване? Това е първата част на члена. Чета тук, че, че искаме държавите Шенки да насърчават разумното употребление на вода чрез кампании, за разясняване. И когато става дума конкретно за члена, в който се казва, че държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират достъпа на уязвимите и маргинализираните групи. И в случай, че тези групи няма достъп, държавите членки трябва незабавно да ги информират за качеството на водата, което те използват да предприемат действия за да се избегнат каквито и било неблагоприятни последици за човешкото здраво. Да, може би тези разпоредби звучат като утопия, но също така погледнете член 16, който от решаващо значение. Това е член за достъпа до правосъдие. И този член гласи, че физически или юридически лица или техни обединения. И тук вече Знам, че има такива обединения, които извършват изключително добра работа, които подпомагат бездомните хора, бежанците и всички тези хора обединени имат правото да успорват законосъобразността на предприеманите действия. Аз не казвам, че това, което тук се предлага е съвършеното решение, но това, което ние имаме тук и имаме първо навлизане в една материя, която изисква максимално внимание от нас и аз разчитам на вашата работа, за да може резултата да бъде един законодателен акт, който е съразмерен, достатъчен и който да може да се изпълни на практика. Благодаря ви. Um, и така имаме още въпроси. Господин Палмер задава въпрос във връзка с член 14, информиране на обществеността. И след това госпожа Каденба във връзка с приложение 2 за разследванията. Госпожо Манфреди, наистина много добре се справяте и ще се опитам да и ще трябва да ми дадете много питейна вода в края на това заседание, каза госпожа Манфреди. Когато сте готова. To... Всеки път се опитвам да обобщя въпросите, а, мисля, че е правилно разбирам въпросите. Тук се посочва възможността за гарантиране на по-добрите начини за информиране на потребителите от страна на държавите членки. Т.е. тук има едно предизвикателство, защото се успорва дали това, което предлагаме в преработна директива, дали достатъчно достатъчно ще послужи за целите на промените. Да, наистина в преработената директива оставяме отговорността за поддържане на сайтове и предоставяне на онлайн информация, нещо за което говори член 14, оставяме това на държавите членки, оставяме това на осмотрени държавите членки, може би държавите членки могат да възложат това на водоснабдителните дружества. Много често в държавите членки това са публично притежавани дружества, това могат да бъдат сайтове, които се поддържат от Министерството на околната среда, например. Тоест не се намесваме в тези въпроси, вързани с управлението. Смятаме, че това не е наша задача но смятаме, че има достатъчно добра степен на хармонизация тук защото всички държави членки трябва да гарантират това, че информацията от приложение 4 е налична и че типологията на информацията трябва да бъде по този начин една и съща в цели Европейски съюз. И в член 14 предвиждаме възможност, разбира се, в зависимост от вашите изисквания при преговорите с съвета за разработване на актове за изпълнение, които да конкретизират дори формата на информацията, която ще се предостави онлайн. Така че ние вече сигнализираме, че сме готови да извършим допълнителна работа, ако ви сметнете, че това е необходимо. Мисля, че вече отговорих на предишния въпрос за вида на каналите за комуникация, за това, че не искаме цифрова пропаст, че не става дума само за информация онлайн. Също така да има информация, например, върху сметките, които получават потребителите за потребяваното тях вода. Има ли въпроси? Не. Така че можете да преминете към следващата тема. Да, благодаря. В отговор на госпожа Каденбах. Въпросът всъщност е за това дали комисията достатъчно отчита нова факта, че новата класификация за частотата на разследванията, които предписваме в новата директива, дали това няма да доведе до изключително високи разходи за водоснабдяващи дружества, особено малките. Това увеличаване частотата, очевидно на изследванията, и ние се консултирахме с експерти. Те ни препоръчаха да се работи повече. Знаете, че микробиологичните индикатори са предмет на директивата, но това е един от аспектите, в който оценката показва, че в тази сфера се прави твърде малко и твърде късно. Затова експертите от СЗО ни посочиха, че трябва да се гарантира това, че контролът и проверката от водоснабдителите се да се извършва по-често и дори малките дружества трябва да извършват такава проверка най-малкото от 10 пъти годишно. За най-големите доставчици те смятат, че те трябва да извършват мерки за контрол и проверка всеки ден защото ние знаем, че има някои потенциално много вредоносни параметри и че трябва да се спазват съответните стойности. Няма да скрие, че някои държави членки са много чувствителни по тази тема и определено това е тема, която следва да се обсъжда и се напред и трябва да се намери баланс между необходимата степен на опазване човешкото здраве, като избягваме също така чрезмерното обременяване на операторите. Има и друг въпрос, свързан с това. Въпросът е към нас, дали знаем, че има механизъм, който преди предвижда на всеки три години да се прави изследване на съответните вещества, дали това няма да доведе до допълнителни разходи. Например, тя говори за хлора при обработка с ултравиолетови лъчи. Да, ние знаем, че това е едно явление, което се случва много рядко но като цяло включването на това вещество е свързано с само, самата структура на предложението и се предвижда тук, че подходът трябва да е основа на риска и е необходимо да се установява присъствието на определени потенциално вредни вещества в определени вододайни зони ако се докаже, че в съответната вододайна зона няма такива вещества и няма вероятност да се появят, съответният доставчик може в продължение на 3 години да бъде освободено задължението за проверка на наличието на тези конкретни вещества. Така че се извършва сериозна оценка на риска и ако тя покаже, че веществото не е налично, няма нужда да се извършва проследяване за наличността на подобно вещество. Това е достатъчно ясно, според мен. Във връзка с въпроса за това, Това е свързано с честотата Всъщност последващият въпрос е свързан с нивото на частотата на тези изследвания и следващото, което ще кажа. Мога да допълня тук информацията, като кажа следното. Както знаете, в предложението ни казваме, че има три микробиологични основни параметра, които трябва да се проверяват при всички обстоятелства и през цялото време. Това са онези, които ние смятаме за най-опасни. И тук имаме политика на нулев риск. За всички останали ние казвам, че присъствието на вещества в приложение трябва да се разглежда във връзка с оценката на риска и подход основан върху риска, така че някои заинтересовани страни ни казаха, че по този начин ще се увеличат значително разходите за водоснабдителите с десетки хиляди евро годишно. Това е преувеличено според нас, защото това изчисление не посочва всичките спестявания, които се очакват в резултат от системата, която ще се развива все по-добре и по-добре и все повече ще се цифровизира с много повече механизми с използва на високоскоростни сензори и това ще доведе до намаляване на изискването към държавите членки. Ще има гъвкавост за доставчиците на вода, тъй като те няма да трябва да проследяват налични вещества, които, за които е установено, че няма да присъстват в вододайните зони, с които те работят. Така че ние смятаме, че това няма да доведе до административна тежест. Мисля, че ще имаме възможност да обсъдим този въпрос по-късно в повече подробности. Разбирам отчасти вашето обяснение, но когато говорим за класификация на доставчиците на преносните фирми, говорим за 50 хиляди, това число ми изглежда твърде занижено. Е, предвид очакването. Имам допълнителни въпроси, но вече времето напредна и ще спра. Да, както казахте, ще имаме и други възможности да, да говорим по тази тема. Госпожо Манфреди, наистина много сме ви признателни за е, участието. Добре дошли сте винаги в нашата комисия. Сигурна съм, че ще се виждаме отново. Благодаря ви много за днес. Е, желая ви успех. С това приключваме работата си тази сутрин. Ще се срещнем отново в 3.30, е, е, когато ще гласуваме. Приятен обед!